Okay. Скъпи колеги, добър ден! Знам, че ви липсвах през последните 15 минути, но ето мена. Противно на това, което може би си мислите, не съм се събудила прекалено късно, а бях на работна закуска. Работна. <laughs> Господин Маринеско, вие наистина ли сте дошъл на време? Този път ще ви повярвам. Да не губим излишно време, нека да започваме решенията на взети на заседанието на координаторите с нощи. Може да се запознаете с тях. Ако нямате възражения до 12.30, е, смятаме, че решенията са приети от вас. Сега преминаваме към това, което всички вие очаквате, а именно гласуването. Да видим колко депутата са в залата. Да направим едно пробно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Супер, тут е Чудесно. On a le bon. Allez, on commence. Да започваме. Procéder au vote dans l'ordre suivant. ще гласуваме в следния ред. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 година, Европейска комисия, Изабела Демонте. Първо изменение. За. Против въздържали се, приема се. Изменение второ за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение за, против, въздържали се, изменение трето се приема. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се Компромис. Първи се приема. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. 11 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, Нека да гласуваме електронно. Изменение 12. Начало на гласуването. vote е клю. Край на гласуването. 12-то изменение се отхвърля. Amendement ОА1. Изменение ОА1. Устно изменение на господин Маринеско. За. Момент. Някой възразява ли? Имате късмет, господин Маринеско. Няма възражения. Продължаваме. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 13. За. Против. Въздържали се. 13 изменение се отхвърля. 14 за, против, въздържали се. 14 изменение се отхвърля. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 16 за, против, въздържали се. Изменение 16 се приема. Изменение 17 за, против, Въздържали се. Изменение 17 се приема. Изменение 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 19 за. Против. Въздържали се. Изменение 19 се приема. Изменение 20 за. Против. Въздържали се. Изменение 19 се отхвърля. Гласуваме текста по електронен път. Се ферм леват. Край на гласуването. 37 гласа за, 4 против. Госпожо Демонте, докладът ви бе прият. Поздравления! Allez, nous continuons avec l'Agence européenne. Освобождаване от отговорност на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз. Доклад на господин Фербер. Добър ден, господин Фербер. Добре ли сте? Добре дошъл. Изменение първо. За. Против. Въздържали се. Изменение първо се приема. Изменение второ. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение четвърто. За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 Виждаме, че се отхвърля. Гласуваме целият текст. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Господин Фербер, поздравление. Продължаваме нататък. Allez, nous continuons avec vous,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 Изменение 8 се приема. Изменение 9 за, против, въздържали се. Изменение 9 се приема. Гласуваме целият текст на доклада. Начало на гласуването. Край на гласуването. Господин Далунде, докладът ви се приема с голямо мнозинство. Поздравления! Продължаваме нататък. Европейска агенция по морска безопасност. Госпожа Мейснер е докладчик. Започваме. Изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Компромис едно за, против, въздържали се, компромис едно се приема. Гласуваме целият текст по електронен път начало на гласуването. Край на гласуването. 40 гласа за, 2 против. Поздравления, госпожо Майснер. Докладът ви се приема с голямо мнозинство. Le rapport de Madame Демонте Доклада на госпожа Демонте за Сезар. Изменение първо. За, против, въздържали се, приема се. Изменение второ. За, против, въздържали се. Изменение второ се приема. Изменение трето. За, против, въздържали се. Изменение трето се приема. Изменение четвърто. За, против, въздържали се. Изменение четвърто се приема. Компромис едно за, против, въздържали се. Компромис едно се приема. Изменение 8 за, против, въздържали се. Изменение 8 се приема. Изменение 9 за, против, въздържали се. Изменение 9 се приема. Изменение 10 за, против, въздържали се. Изменение 10 се приема. Изменение 11 за, против, въздържали се. Изменение 11 се приема. Изменение 12 за, против, въздържали се. Изменение 12 се приема. Гласуваме целият текст по електронен път начало на гласуването. Край на гласуването. 40 гласа за, 2 против. Госпожо Демонте, докладът ви се приема с голямо мнозинство. Поздравления! Alors, c'est mon rapport. И така, стигаме до моя доклад статистиката за железопътния транспорт. Ще гласуваме само веднъж кой е за. А, по електронен път трябва да гласуваме. Добре, начало на електронното гласуване. Еле, je ferme Край на гласуването. 41 гласа за, 1 против. Je ne vais pas chercher qui a voté. Няма да се опитвам да разбера кой гласува против. Продължаваме. Европейска стратегия относно съвместни интелигентни транспортни системи. Доклад на господин Уихей. Изменение 33 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 34 за, против, въздържали се, изменени 34 се приема. Изменени 35 за, против, въздържали се, изменени 35 се приема. Компромис 8 за, против, въздържали се. Компромис 8 се приема. Компромис 9 за, против, въздържали се. Компромис 9 се приема. Изменение 47 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 51 за, против, въздържали се. Нека да проверим начало на електронното гласуване по изменение 51. Край на гласуването. Изменение 51 се отхвърля. Изменение 55 за, против, въздържали се. Изменение 55 се приема. Изменение 56 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 57 за, против, въздържали се. Изменение 57 се приема. Преминаваме към компромис 10 за, против, въздържали се. Компромис 10 се приема. Изменение 64 за, против, въздържали се. Изменение 64 се отхвърля. Компромис 11 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 70 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 74 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 75 за, против, въздържали се, изменение 75 се приема. Изменение 76 за, против, въздържали се, приема се. Приема се. НВ 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. НВ 13 за. Против. Въздържали се. НВ 13 се приема. Компромис 12 за. Против. Въздържали се. Компромис 12 се приема. Преминаваме към изменение 83 за, против, въздържали се. Компромис 83 се приема. Изменение 84 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 94 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Либе 4 за, против, въздържали се. Социалистите не вдигат високо ръка. За сте, така ли? Не. Ще проверим.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 Приема се. Компромисно изменение 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 137 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 15 е, изменение комисия околна среда МВ за против. Въздържали се. Приема се. НВ 16 за. Против въздържали се, приема се. Компромисно изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. 140 140 изменение за, против, въздържали се. Ще проверим. Е, начало на гласуването по 140 изменение. Край на гласуването. Приема се. 143-то изменение за против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 21 за против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 22 за против, въздържали се, приема се. 152 изменение за, против, въздържали се, приема се. 153 изменение за, против, въздържали се, приема се. 169 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. 170-то изменение за, против, въздържали се. Е, сложно е. Начало на електронното гласуване по 170-то изменение. Закривам гласуването и се приема. 173-то изменение за против въздържали се приема се искате да проверим ли? Добре, проверяваме от е, начало на гласуването 173-то изменение е, закривам гласуването а прави сте отхвърля се NV25 за против въздържали се приема се 24, компромисно изменение 24 за против въздържали се приема се компромисно изменение 3 за против въздържали се компромисно изменение 3 се приема компромисно изменение 4 за против въздържали се. Компромисното изменение се приема. Компромисно изменение 5. За, против, въздържали се. Компромисно изменение 5 се приема. 20-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Либе е за, против, въздържали се, приема се. Либе Ф за, против, въздържали се, приема се. Компромисно измерение 6 за, против, въздържали се, приема се. 25-то измерение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 за. Против. Въздържали се. Приема се. Либе А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 1 за. Против въздържали се. Компромисно изменение се приема. Компромисно изменение второ за, против, въздържали се. Компромисно изменение второ се приема. Сега пристъпваме към изменение пето. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, Приема се. Измерение 10 за. Против. Въздържали се. Измерение 10 е прието. Сега е, е, гласуваме по целия текст. Начало на гласуването. Край на гласуването. Плюс 309 гласа. Браво, господин Лари. Вашия закон се приема, е, вашия е, доклад се приема с голямо мнозинство. Браво на вас. Браво на вас. Закриваме периода на гласуването, но продължаваме работата си. Е, fait deux minutes, on peut vider les salles, directement commencer à... Je vais demander à ceux... Моля, моля тези, които напускат залата, да излезат тихо, ако обичате. Скъпи колеги, скъпи колеги, продължаваме с работата си. Ако искате да обсъждате, да разговаряте, това да стане извън залата. Благодаря. И така. Пристъпваме към изслушване относно правата на пътниците в железопътния транспорт в Европейския съюз. Сега ще започнем това изслушване което се вписва в рамките на нашата работа върху предложението за промяна на регламент 1371 от 2007 година за правата и задълженията на пътниците в железопътния транспорт. Надявам се да приключим работата си е, преди лятната почивка. Целта на това изслушване е да чуем становищата на различните партньори в тази област, в частност на пътниците, на железопътните компании или на регулаторите. Но преди да пристъпим е, към представенето на изложението и на дискусията, и е, бих искала най-напред да благодаря на всички експерти, които приеха да вземат думата пред нашата комисия. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че сте тук. и е, да споделите с нас вашите познания като експерти. Освен това, бих искала да подчертая, че работата върху правата на пътниците по железопътния транспорт е изключително важна, защото този регламент засяга ежедневието на повечето от европейските граждани. Сега ще дам думата на докладчика, господин заместник председателя Либерацки. Така че, господин Либерацки, вие ще разполагате с 5 минути, за да направите няколко встъпителни обяснения върху предложението на комисията. След това ще изслушаме Европейската комисия, която ще ни запознае също накратко, за не повече от 5 минути, нейното предложение – и след това ще дам думата на експертите. Дами и господа, всеки от вас ще разполага с 6 минути, за да изрази позицията на своята организация. Ако обичате, спазвайте времето за изказване, за да можем в последствие ние да проведем същинска дискусия. Но това ще стане след вашите изказвания. Искам да благодаря на господин Олжевски, представител на полските железници. Къде сте? А, да, браво! Благодаря, благодаря много и добре дошъл. Господин Кидор, член на Националното бюро на Френската национална федерация на Сдруженията на потребителите на транспорт, къде е... А, благодаря. Ето ви. Добър ден и добре дошъл. Имате работа сега, май, вие. Адам! Адам! Госпожа Дада, която е член на изпълнителния комитет на Европейския форум е, за е, хората с увреждания. Добре дошли в нашата комисия. Господин Смалдерс, член на управителния съвет на Европейската федерация на пътниците. Къде сте? е добър ден и добре дошъл. Господин Рефен, е, който е съветник на датския регулатор на железопътния транспорт. Добър ден и добре дошъл. Господин Смит, блогър на блог СИТ 61. Добър ден и добре дошъл. И господин Лохман, изпълнителен директор Европейска общност на Сдруженията в железопътния транспорт за инфраструктурата. Вие сте тук, аз вас ви познавам. Познавам ви, така или иначе. Добре дошъл. Благодаря ви, благодаря ви, че дойдохте. Ама много сте приказливи днес. Та, най-напред ще дам думата на нашия докладчик. След това ще слушаме експертите и след това ще използваме така наречения метод пинг-понг, за да два кръга от въпроси към експертите. На първия кръг ще бъде дадена думата на докладчика и докладчика в сянката и на Дони Де Юнг, който е докладчик по становище на комисия ИМКО на Европейския парламент. Къде сте? Къде е ви? Още го няма май. И после ще продължим дискусията. Господин докладчик Либератски имате думата. Благодаря. Позволявате ли ми да говоря на полски? Позволявате ми? Добре. В началото позволете ми да благодаря на вас, госпожо председател, и на нашия секретарят за това, че организираха изслушването. На второ място бих искал да се извиня, но се налага да си тръгна преди 11 часа, тъй като тази седмица имаме парламентарна седмица в парламента и ще трябва да участвам в заседание с представители на националните парламенти. Затова господин Исмаел Ертук много любезно ще ме замести в качеството си на координатор и ще обобщи дебата. Какво да кажем за начало? Имаме милиарди пътници, които пътуват с железопътен транспорт всяка година. Много от тях пътуват много пъти месечно или много пъти седмично. Това означава, че железниците са част от системата за трансфер на пътници в Европа и освен това те предоставят обществени услуги и сами по себе си представляват предприятия. Те генерират тези услуги. Ето защо ние следва да се погрижим за правата на пътниците в железопътния транспорт, тъй като знаете, че в други типове транспорт тези права вече са гарантирани. Що се отнася до качеството на услугите, искаме да има унификация на европейско ниво. Защо? Защото не искаме да се стига до там, че един пътник, когато се качи на влак във Варшава или в Будапеща, например, и решава да пътува през Словакия или Чехия или други страни, не искаме на подобни пътници да им се налага да стават свидетели на различни услуги. Тоест трябва да се погрижим за правата на пътниците и техните права и високото качество на услугите трябва да бъдат гарантирани на ниска цена. За да стане това, доставчиците на услуги трябва да могат да предоставят наистина а, такива услуги, а, без да се застрашава тяхното съществуване и економически просперитет. Тук сме дошли за да слушаме в крайна сметка, не за да говорим. Имаме гости, експерти, които ще говорят. Председателката вече ги представи. Има представители на предприятията, има представители на потребителите, даже на потребителите с специални нужди, говоря за хората с увреждания. Имаме представители на железопътни организации, господин Лохман от организацията ЦЕР Приноса на всички тези участници ще е много ценен за моят доклад и се надявам, че ще мога да използвам голяма част от казаното от тях. Искам да кажа, че вече се срещнах с десетина представители на различни организации, подобни на тези, които днес са представени тук. Мисля, че днес ще разширим още повече своите познания. И онова, което ще чуем, ще ни помогне и когато изготвяме своите изменения. Искам да подчертая дебело, че искаме все повече и повече хора да използват железопътния транспорт за сметка на други отрасли. Това трябва да става обаче на разумна цена и не трябва да се застрашава економическото благополучие на нашите железопътни компании. Благодаря. Благодаря ви за тези думи. Нека да открием сега дискусията с нашите експерти. Най-напред ще дам думата на представителя на полските железници, господин Олжевски. Къде сте? Момент. Извинявам се, извинявам се, казва председателката. Не бях видяла, че имаме представител на Европейската комисия. Извинявам се. Ще ви дам думата. Моля ви, нека да няма сблъсъци тази сутрин. Ще ви дам думата. Обещете ни пътната карта на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Искам да се извиня за объркването, което настъпи. Съвсем накратко. Защо се налага да се направи преглед на законодателството? Имаше доклад през 2013 година, посветен на прилагането на директивата за правата на пътниците в железопътния транспорт и този доклад показа, че има много недостатъци в системата. Има раздробени права, защото държавите членки имат различни изключения които са им дадени. На второ място, знаете, че имаме и конвенцията на ООН за правата на хората с увреждане и по силата на тази конвенция има промени в правата на хората с ограничени възможности за придвижване. Съответно, при нас също трябва да има промени. Освен това, има някои неясни определени условия, особено що се отнася до билетите до крайната дестинация. В предложението не се говори за създаването на билети до крайната дестинация, такива каквито ги познаваме от други места. Ние говорим за това дали трябва да се предоставя информация в тази връзка или не. Освен това, на лице са и въпроси като форс мажора, за авиокомпаниите тези въпроси са важни. Според Европейския съд, например, железопътните компании няма как да бъдат извадени от списъка на тези, които дължат компенсации тогава, когато има форс-мажорно събитие. Ето защо ние направихме своето предложение за промяна в текста това се случи е, през 2017 е, година. Към края от една страна искаме да защитим правата на потребителите по по-добър начин, на второ място искаме да вземем предвид интересите на железопътната индустрия. Естествено, на първо място искаме е, да поговорим малко повече за изключенията, искаме да подобрим освен това достъпа на, на хората с увреждания до услуги, искаме да укрепим механизмите за жалби, искаме да се предоставя информация на всички потребители, искаме да поясним задълженията по отношение на билетите до крайна дестинация, искаме да поясним положението на различните органи, що се отнася до внасянето на жалби, искаме да засилим изпълнението на жалбите. На второ място, на следващо място, по-скоро и не на последно място, искаме да вземем предвид и специалните условия, извънредните условия, които могат да възникнат, тук искам да спомена форса мажора, предлагаме освен това да има изключение за железопътните компании, когато има природни бедствия или неблагоприятни природни условия, които поставят под въпрос извършването на железопътните услуги. Това е в кратце и по същина. Благодаря ви за възможността да представя нашето предложение. Благодаря ви за уводните думи от страна на Европейската комисия. Сега да чуем експертите. Отново се обръщам към вас, господин Олжевски. Вие сте представител на полският новите а, железопътни линии. Давам ви думата за 6 минути. Нито минута повече, нито минута по-малко. Dziękuję е, bardzo Благодаря ви. Благодаря ви за тази възможност да се изкажа в Европейския парламент е, в рамките на това изслушване, организирано от вашата комисия. Уважаеми госпожи и господа, бих искал да ви благодаря за поканата. Аз съм представител на полските държавни железници, познати под съкръщението ПКП. Европейската комисия вече представи промените, които смята да внесе. Всъщност тези промени ще бъдат обсъждани надълго и на широко в нашия отрасъл през идните няколко месеца и аз мисля, че ролята на Европейския парламент в целият този процес ще е съществена. Регламента 1371 от 2017 година, посветен на правата на пътниците, всъщност се използва от дълги години насам и полските държавни железници са отдадени на това да гарантират правата на пътниците, да предоставят висококачествени услуги и да защитават пътниците. Всъщност за нас е много важна удовлетвореността на пътниците ние съответно залагаме на решения, които гарантират не само спазването на правата на пътниците, но и решаването на проблемите им в случай, че възникнат такива. Ние разбираме, че има нужда от промени, например, що се отнася до пътниците с ограничени възможности за придвижване. Сигурни сме, че бъдещия регламент ще бъде отлична основа за гарантиране на правата на пътниците – така или иначе, обаче ние смятаме, че текста има нужда от промени, които биха отразили интересите и на железопътния сектор. Затова нека да представя някои от нашите най-важни виждания. По отношение на член 2, ние смятаме, че заличаването на съществуващите изключения няма да доведе до нищо положително това ще окаже сериозно въздействие върху плановете за инвестиции, които имаме и върху модернизацията на подвижния състав. По настоящем текста предвижда мерки, които биха означавали модернизация на подвижния състав за много кратки срокове. Съответно, ние ще имаме по-малко подвижен състав за използване. Сроковете които биха се предвидели за тръжни процедури за закупуване на подвижен състав, също ще трябва да бъдат съкратени. Ето защо ние смятаме, че трябва да се запази възможността за изключения. На следващо място, относно член 10. Мисля, че би следвало да сме много предпазливи, що се отнася до така наречените билети до крайната желана дестинация. Всъщност, железопътните компании вече си сътрудничат възоснова на обичайните съществуващи търговски споразумения. Отчитат се фактори като закъснения и така нататък. Предложенията в член 10.6 биха довели до сериозно по-голямо бреме за операторите. Там се говори за предоставянето на информация, за компенсации, за отговорност. Ние смятаме, че предлагането на подобни услуги трябва да се основава на принципите на пазарите. На следващо място в член 17.8 се говори за форс-мажорните обстоятелства. Тази клауза е изключително важна, но определението на форс-мажорно обстоятелство е твърде ограничено. Ние смятаме, че това определение би трябвало да отговаря на правилата в рамките на Международната конвенция за пътнически транспорт, позната като CIV. Знаете, че това са правилата, това е документа, който гарантира пътническия транспорт. Ако се въведе на практика нашето предложение, ще имаме по-стабилна конкуренция и като цяло по-добра стабилност за железопътните дружества. На следващо място, член 18.6, там където се говори за изготвянето на планове за извънредни ситуации. Подобни планове биха били изключително сложни за изготвяне и е много трудно те да бъдат приложени на практика. Затова ние смятаме, че би трябвало да има нещо като цялостни процедури, цялостна рамка за управление на кризи. Член 22. Оказване на помощ на железопътните гари не е възможно да се предостави на всички гари помощ в рамките на 24 часа. Нещо подобно би довело до несъразмерни и неоправдани разходи. Член 26. Обучението на персонала. Ние вече предоставяме подобно обучение. Няма нужда да се обучава целият персонал, а само персонала, който ще контактува с хората с увреждания или хората с ограничени възможности за придвижване. В заключение, отрасъла вече е инвестирал сериозни средства средства, за да изпълни изискванията на настоящия регламент 1371-2007, който влезе в сила през 2009 година. Постоянно модернизираме железопътните гари, подвижния състав, опитваме се да увеличим привлекателността на нашите услуги, предоставяме нови услуги на хората с специални е, потребности. Освен това, Смятаме, че има и съществуващи практики, що се отнася до пропуснатите връзки или до билетите до крайната желана дестинация. С други думи, да, трябва да се работи за засилване на правата на пътниците, но трябва и да се наложат реалистични изисквания спрямо отрасала. До доклада а, или по-скоро промяната на, на регламента на нормативния акт би е, дал възможност е, да е, гарантираме доброто предоставяне на услуги. Но за да се случи това, ще трябва да се вземат предвид интересите и на железопътните оператори. Имаме нужда допълнителни ресурси в рамките на новата финансова рамка след 2020 година. Благодаря ви. Сега ще продължим с изказване на господин Кидор, който е представител на Националната федерация на асоциациите на потребителите на транспортни услуги. Добре е дошъл. Имате думата за 6 минути. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря за това, че ми давате възможност да представя гледната точка на пътниците във Франция. Извинявам се от името и на моят директор, който бе поканен от министър-председателя на Франция тази сутрин, за да обсъдат важен проект закон в железопътния сектор. Федерацията, която представлявам, обединява 160 асоциации във Франция и има над 80 000 члена. Това е федерация, която е членка на Европейската федерация на пътниците. За нашата федерация регламент 1371 представлява важен напредък, защото в него се признава недоброто функциониране на железопътната система и се предвижда възможност за обещетение на пътниците. Съжаляваме все пак, че този текст засяга най-вече основните железопътни линии, транспорт, регионалният транспорт и транспорта в предградията не са включени в обхвата на текста. Този текст ще остане само на хартия, защото ако не се лъжа, само 23 от 28-те държави членки са решили да прилагат регламента 1371 от 2007 година. Новия регламент според нас трябва да доведе до това за в бъдеще компетентните органи да не а, избягват изплащането на обещетения. Бихме искали да има единна база за признаване на правата на пътниците във всички видове транспорт. Тоест искаме хармонизация за правата на пътниците в железопътния, сухопътния и въздушния а, транспорт. Като казвам сухопътен, имам предвид включително и пътниците, които използват автобусните услуги. Преразглеждането на регламента за правата на пътниците е, е изключително важно в контекста на четвъртия железопътен пакет. Важно е да се подобри привлекателността на железопътния транспорт, както и пазарния му дял. Трябва да имаме регулирана конкуренция. Всичко това в момента се е, разглежда в рамките на четвъртия железопътен пакет. Относно проекта за преразглеждане на регламента, в вида, в който разполагаме с него днес, бих искал да направя четири общи коментара за да мога да се впиша във времето за изказване. Отново повтарям и две бих искал да подчертая, че в приложното поле на регламента трябва да се включат транспортните услуги на регионално равнище, както и тези в предградията, както и договорните услуги. Не е нормално такъв масов транспорт като железопътния да а, забрави 90% от а, пътниците си, тъй като голяма част от пътниците, ползвателите служителите на железопътния транспорт са тези, които използват транспорта, за да отидат от предградието към центъра. Това са хора, които ежедневно използват ЖП транспорта, за да могат да отидат на работа, на училище. Тези хора много тежко страдат от закъсненията в железопътния транспорт или от отмяната на а, предвиденото пътуване. Всички тези пътници, които ежедневно използват тези услуги, трябва да се ползват от хармонизирани права на европейско равнище. Надяваме се, че този регламент ще успее да доведе до тази хармонизация. Има един важен плюс в проекта за преразглеждане на регламента, а това е най-вече така наречения True Ticket – билета за желаната крайна дестинация. В случая става въпрос за хора, които използват няколко железопътни връзки, за да стигнат до крайната си дестинация. Понякога тези железопътни връзки се осигуряват от различни доставчици, така че тези пътници трябва да могат да се ползват от своите права и тези права трябва да бъдат консолидирани в рамките на регламента. Признаването на правата на пътниците е изключително важно условие за конкурентоспособността на железопътния транспорт, за качеството на предоставените услуги, за увеличаване на привлекателността му. Ще донесе също така и до успокоение на пътниците, които спокойно ще могат да използват тези железопътни услуги и ще могат дори да се почиват докато се возят. Поне веднъж е, седмично. Има проблеми в това отношение и хората, които ежедневно използват железопътните услуги, страдат поне веднъж седмично от закъсненията или отмяната на някой влак. Не е редно да не се признава причината за закъснението на тези хора. Необходимо е също така да има прозрачност във връзка с разписанието на влаковете и качеството на услугите. Трябва да има прозрачност също и при ценообразуването. Компаниите трябва да предлагат билети, които да въжат от началната до крайната точка на пътуване. Третия плюс, който виждаме в регламента е признаването на възможността на хората с увреждания да имат достъп до железопътни услуги. Около 30% от ползвателите на ЖП услугите днес са с някаква форма на увреждане или пък пътуват с изключително много багаж. Така че за нас е положително, че се предвижда подпомагане на тези хора, ако те физически не могат да получат достъп до влака. Относно линиите на дълго разстояние, имайки предвид високоскоростните влакове, които се използват все по-често, трябва да предвидим обещетения в случай на закъснение над 30 минути. При положение, че а, пътуването трае само 2 часа, в момента се предвиждат по-специални условия. Но да не забравяме, че имаме бързо, бързо скоростни влакове, които в момента ни позволяват да стигнем до Испания и до Италия, така че нека да се преразгледа възможността за обещетение при ам, високоскоростните влакове. На следващо място бихме искали да има хармонизация относно форс-мажорните обстоятелства, понятие, което се използва във въздухоплаването. Нека това понятие да се използва хармонизирано, включително и в сухопътния паспорт и в железопътния такъв. Разбира се, не може да сравняваме различните видове транспорт, но все пак е добре да имаме една единна дефиниция, която а, да не позволява на компаниите да избягват да изплащат обещетения компаниите искат доказателства за форс-мажорни обстоятелства, а именно компаниите са тези, които трябва да предложат альтернативен превоз на пътниците при положение, че е възникнала трудност. И накрая, нещо, което не се разглежда в а, регламента, не можем да говорим за защита на правата на пътниците, ако не осигурим защита на асоциацията на пътниците. По-голямата част от асоциацията на пътниците на европейско равнище разполагат с, нис... с недостатъчно средства, така че молим европейските законодатели да вземат предвид представителите на пътниците в железопътния сектор. Нека да се направи така, че да имаме финансово подпомагане, за да можем да помогнем на пътниците регламента просто не може да остави на страна съществуването и важната роля, която може да играят асоциациите на пътниците в това отношение. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Хадат, вие сте членка на изпълнителния комитет на Европейския форум за хората с увреждания. Имате думата с 10 минути. Uh, благодаря, благодаря на всички. Благодаря за това, че ни поканихте да споделим тук позицията на инвалидите по преработването на регламента за правата на пътните в железопътния транспорт. Е, е, е, нашия форум, както и Европейския съюз, изпълнява своите задължения за прилагането на Конвенцията на ООН по правата на инвалидите, чието член 9 и ясно настоява за достъп до транспорта за лицата с увреждания. Така че целият отрасъл вече е положил големи усилия за да подобри е, до, е, достъпа, но за хора като нас едно съвсем независимо, спонтанно решено пътуване все още не е факт. Така че докато тази цел цел бъде постигната. Ние все още разчитаме на помощ, за да можем да използваме влаковете и в частност, за да можем да се качим на него, а член 13.17.1 е, постигна все пак значителни неща през последните години. Така че комисията за преработка на комисията съдържа значителни пропуски, е, които не бяха разгледани в първоначалния регламент. Например, ние много се радваме, че е, регионалният транспорт и транспорта за предградията вече не е освободен от задълженията да оказва помощ на лицата с увреждания. Освен това, ние подкрепяме предложението решението на Европейската комисия, че помощта трябва да бъде на лице по всяко време, когато е, влаковете са в движение. Е, вече започва, трябва да започне обучение на персонала във връзка с инвалидите. Националните органи, е, които са натоварени с прилагането на регламента, трябва да имат специфични съдължения. Въпреки това, една от основните точки, на която организациите на инвалидите са се оплакали, не е била това не е получила съответното значение, а именно правилото за 40 часа предварително предупреждение. Е, това остава е, в предложението за преработка. Това правило е много устаряло, не отговаря на конвенцията на ОНЕ. Примерно, ако моя началник иска аз утре да отида в Париж, аз е, няма да мога и съм длъжна да му кажа не, защото няма да мога да резервирам помощ своевременно. Трябва да, ако примерно примерно трябва да остана с приятели или просто да пина някъде чашка, не мога да остана по-дълго, защото тогава няма да мога да се кача на влака, за който съм направила резервация. Няма да получа помощ и няма да мога да се върна в къщи. Е, това е, е, е невъзможно. Примерно в Испания няма предварително предупреждение за частни обаждания, докато в Нидерландия предупреждението е един час. Австрия и Дания е, е предупреждението предупреждението сега беше е, намалено до 12 часа. Дори в Белгия беше сведено до 3 часа но за 35 гари. Така че в Европейския форум, който аз представлявам, е ясно, че трябва да се открие политиката, за да може лицата с увреждания да могат да пътуват като всички останали пътници. Освен това, нашия форум би иска да види по-цялостна и по-подробна разработка за спирането на влакове, какви да бъдат изискванията, те да бъдат разписани в приложението към регламента, за да се гарантира добро качество. И накрая ние всички предлагаме да бъдат е, е, засилени мерките за правоприлагане от съответните национални органи, защото в момента е, те не се занимават достатъчна степен с индивидуалните жалби и накратко. Нашия форум подкрепя по-голямата част от предложението на Европейската комисия. Вижда, че има много подобрения във връзка с лицата за увраждания, но наистина искаме да бъде отменено 40, правилото за 48 часа предварително предупреждение, да се засилят властите на националните органи за правоприлагане и ние е, проявяваме много по-голям интерес към въпроса за инвалидите. Следващата седмица на 28 февруари в един час интергрупата за хората с увреждания в Европейския парламент е, ще организира събитие по тази тема. Ние ще участваме в нея. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря за вашето изказване, е, за информацията, която ни поднесохте. Сега ще давам думата на господин Смалдърс, който е част на управителния съвет на Европейската федерация на пътниците. Имате думата за 6 минути. Like thank... Uh, Бих искал да благодаря на председателката, на госпожа Дели, на докладчика, на комисията и на всички онези, които са готови да ни слушат. Може да преминем на следващия диапозитив. Нашата организация, Европейската федерация на пътниците има 38 членки. Виждате ги на картата. Сред нас има представители на 21 държави. Виждате ги в синьо на картата. Нашата организация беше създадена през 2002 година. Ние представляваме обща европейска организация на националните представители на пътниците имаме сред нашите членове и представители на регионални организации. Финансираме се от държавите членки, оттам идват доходите ни на 100%. Целта ни е да представим вижданията на пътниците на европейско ниво и ние работим в рамките на всички типове транспорт, местен транспорт, железопътен транспорт, автобусен, авиационен и морски. По отношение на информацията и отговорността, ние смятаме, че продадените билети трябва да бъдат гарантирани до окончателната дестинация. Т.е. трябва да има гаранция за така наречените билети до желаната крайна дестинация. Освен това, смятаме, че трябва да има повече задължения за продаващите билети, за операторите и за управляващите инфраструктурата и гарите. Те трябва да предоставят необходимата информация. По-настоящем един от най-големите проблеми е свързан с информацията за пътниците. Мисля, че трябва да се приложат простите правила на договорното право. С други думи, превозвача трябва да гарантира онова, което продава. Освен това е необходимо да има информация за достъпността до влаковете, коловозите и гарите. Искам да спомена изрично защо го правя. Защото понякога всички смятат, че гарите са достъпни. В Белгия обаче, например, само 50 коловоза са достъпни за хора с увреждания. Т.е. трябва да има повече усилия за предоставяне на по-голям достъп за всички хора. Защото не всички са с еднакви възможности. Знаете, има хора с увреждания. Ако направим гарите, коловозите и влаковете по-достъпни, ще улесним пътуването като цяло и не виждам защо трябва да има 24-часово предупреждение, когато някой иска да използва някаква услуга. Що се отнася до равнопоставеността за всички типове транспорт? В момента има дерогации за регионалните услуги и за услугите в предградията. По-настоящем обаче едно проучване на Международната асоциация за обществен транспорт показва, че 90% от пътуванията и 50% от пътникокилометрите се осъществяват в рамките на местните общности. Между другото, важно е да се спомене, че някои оператори вече разглеждат пътника като цар. Преди няколко години можех да дам водещия приз на дружеството, което е познато като Nordhessischer Verkehrsverbund или организацията на транспортните системи в рамките на Северен Хесен. Те гарантираха не само закъснение не повече от 5 минути, но и всички връзки, предоставянето на такси в случай, че има някакви проблеми, предоставянето на информация, предоставянето на възможно най-добри услуги от всякакъв характер. Аз като представител на организация защитаваща правата на пътниците знам, че нещо подобно за да се осъществи, струва много пари и въвеждането на подобни мерки представлява тежест за самите оператори. Виждате обаче, че подобни дружества, като това в Северен Хесен, предоставят гаранции и те представляват е, добър пример за други дружества. Значи не е невъзможно това да се случи. На следващо място, форс-мажорните обстоятелства. Е, настоящия регламент е, след приемането на решението на Европейския съд като цяло е насочен към потребителите. Пътниците получават е, обещетение в рамките на максимум 50% от е, цената на билета. Освен това, от операторите се изисква да се погрижат за пътниците, които не могат да продължат своето пътуване по някаква причина. В момента пътниците са в много по-добро положение спрямо миналото, що се отнася до предоставянето на информация и възможностите за реакция на възникнали проблеми. И накрая, тук съм сложил една картина. Виждате, че при проблеми пътника трябва да се обърне на първо ниво към оператора или продаващия билети. Тоест имаме ситуация причаща на битката между Давид и Голият, като Пътник е Давид, а организацията е Голият. Националните изпълнителни органи по-настоящем нямат права или нямат достатъчно персонал, за да реагират на исканията на пътниците. Ето защо пътниците имат нужда от задължителен механизъм за альтернативно разрешаване на спорове. Само, че директива 2003-11 ЕС не е позната във всички държави членки или не е позната поне на всички. С други думи, когато ще се прилага четвъртия железопътен пакет, трябва да има и организация, която да наблюдава удовлетворението на клиентите. Мога да спомена няколко такива организации, като Travel Watch Southwest или London Travel Watch – Председателката приканва оратора да приключи. В заключение, като резюме на това, което исках да кажа, форс-мажорните обстоятелства трябва да останат такива, каквито са по-настоящем. Трябва да се включат регионалните и локалните железопътни услуги. Трябва да се гарантират билетите до крайната дестинация и трябва да има достъпност в рамките на 24 часа и да се наблюдава удовлетвореността на пътниците. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Рефен, който е съветник към датския регулатор по железопътен транспорт. Имате думата, заповядайте. Имате 6 минути. Благодаря ви за дадената дума. Ние подкрепяме предложението и имаме няколко предложения за допълнителни подобрения. Първо по отношение на определенията в законодателното предложение. Така, например, в, параграф 10, в член 10, параграф 5 се говори за автомат за билети, но в законодателното предложение няма определение за автомат за билети. Ето защо предлагаме най-напред да се въведе определение за автомат за билети. Предлагаме също така определението да включва и така наречената пътническа карта. В Дания имаме система за пътнически а, карти. Тя работи много добре. Има и други държави, които използват тази система. Когато човек разполага, председателката прекъсва. Господин Смудърс, бихте ли могъл да изключите микрофона си? Благодаря ви. Да, продължава господин Рефн предлагам да се въведе определение за автомат за билети на първо място и на второ място в това определение да се включи също така гише за проверка на пътническата карта. Ако това се включи в определенията, ще избегнем налагането на допълнително административно бреме в ЖП транспорта. Автоматите за билети струват доста скъпо в сравнение с гишетата за валидиране на пътническата карта. Ако човек или дарна държава разполага с добра система в това отношение, то тогава според нас едно подобно определение ще бъде достатъчно. На следващо място. относно размера на обещетенията в случай на закъснение. Ако пътниците решат да... Много рядко пътниците решават да продължат до крайната си дестинация. Ако има закъснение между 1 час или 2, обещетението е в рамките е на стойност 25% от билета. Затова и много хора не си дават труда да искат обещетение. Тук на екрана виждате една таблица с размери на обещетения, които се прилагат в по-голямата част на Дания. Ето защо предлагаме да се увеличи нивото на обещетение. По този начин ще се намали недоволството в случай на закъснение и ще се даде допълнителен стимул на ЖП превозвачите, за да избягват подобни закъснения. Това е предложението ни в това отношение, да се увеличи размера на обещетението. На следващото място член 18, параграф 2, буква А – се говори за железопътно предприятие и закъснение от над 60 минути. В този случай се предвижда безплатно да се предложат на пътниците е, храна и напитки, ако те са на разположение във влака или на гарата, или ако могат да бъдат е, разумно доставени в рамките на разумно време. Предлагаме червената, текста в червено да бъде заличен, защото а, не е ясно а, дали има дали е на лице задължение за доставка на храна и напитки. Предлагаме този текст да бъде заличен. Освен това, трябва да помислите за една практическа ситуация, в която влакът е спрял някъде и всички правят необходимото, за да може влака да тръгне отново и да се вменява задължение на железопътното предприятие физически да предостави храна и напитки. Това означава железопътното предприятие да изпрати кола, пълна с сандвичи и напитки до влака. И когато влака тръгне отново, ако влакът потегли преди колата да е пристигнала, какво ще стане с тези сандвичи? Та, ако заличите текста в червено, то тогава остава задължението да се предоставят безплатни напитки и храна. Това означава, че в случай на закъснение от над един час, пътника може да предостави фактура за направени разходи и те да му бъдат възстановени. Но железопътното предприятие не е задължено физически да достави сандвичи и напитки. Този текст е наистина излишен. Предлагаме да заличите текста в червено. На следващо място, нещо на което се спряха много от ораторите – Това, което виждате тук, ще доведе до прекомерно бреме, а именно да се осигурява помощ. Такава помощ се осигурява а, на борда на влака и а, на гарите. Това задължение се предвижда в членове 22.4 и 23.4. Според нас това е прекомерно изискване, което води до прекомерно бреме безсмислено е навсякъде, например в Дания, където на всяка гара вече има необходимата инфраструктура, за да може хората с увреждания да получат достъп до влака, за държава като нашата е излишно да ни се налага такова време. Председателката, бих искал да ви помоля да приключите изказването си. Да, разбира се. Последната разпоредба, която искам да цитирам, е много важна, именно задължение да се информират пътниците за техните права. Тук предлагаме няколко изменения. Когато започнате е, да изреждате задълженията на железопътното предприятие, не трябва да забравяте, че това, което не е упоменато, не, не влиза в задълженията на ЖП предприятието. Така, например, трябва да упоменете автоматите за билети, както и да се направи препратка на официалните интернет сайтове. Изключително важно е тази информация да бъде на лице и там. заключение, в Дания по високоговорителя се дава информация в случай на закъснение. И това е чудесно. Предлагаме това задължение също да бъде включено в законодателното предложение. И накрая, в приложение 2, имаме изискване относно минималната информация, която трябва да се предоставя от железопътните предприятия и продавачите на билети. Всъщност съдържанието на член 30 се отразява в това приложение. Председателката, благодаря ви. Бих искала да ви помоля да се вписвате във времето си за изказване. Нуждаем се от време, за да проведем и дискусия. Сега да чуем господин Марк Смит. Къде сте, господин Смит? Е, вие сте тук с сина ви. Къде е синът ви? Ето го там много искаше да види как се работи в Европейския парламент. До мен тук също има място. Заповядай. Заповядай, заповядай. Заповядай. Ела до мен. Ще видиш, от тук се вижда по-хубаво. Не па пър. Tout va bien Ще видиш, всичко ще мине добре. Това може би един бъдещ евродепутат или бъдещ председател на парламентарната комисия. Je lui ai прави му много силно впечатление посещението тук. Добре дошъл. Как си? Voilà. Браво! Сега ще му сложим и слушалки за превод. Okay, great. Браво. И така. Имаме нов колега сред нас. И ще ви слушаме, господин Смит. Вие сте блогър на блок 61. Блок 61. Давам ви думата. Давам ви думата за 6 минути. Имате думата. Благодаря. Добро утро на всички. Благодаря ви за поканата тук за това е, да, мог, да говоря в пред Европейския парламент. Аз съм блогър и аз управлявам вебсайт, който помага хората да купуват билети за Европейския съюз, така че всеки ден аз работя с техните безпокойства или проблемите. За щастие мога да чуя мнението на регулаторите по някои от въпросите. В, през 2000 година аз работих в отдел транспорт и ние работихме е, по национално националния транспорт и съответния регламент. Имаше 20 регулатора, с които работехме. Но преди това аз работих е, като начални гара, е, менеджер по връзката с клиентите, така че много знам, е, много добре знам какво значи всъщност работата с железничарите. И главоболията всеки ден. Та, според мен, основният, единствения проблем е, е, за пътниците във връзка с техните права днес е, е това, което според мен е риска от 5000 евро. И мога да го обясня по-добре с прост пример. Лица от четири души, което е, иска да отиде от Остенбург до Париж. Най-бързо е да отидат с Deutsche Bank до Кьон и оттам с Сателис до Париж. Е, от Deutsche Bank е, до Кьон е 90 евро, после Талис 35 евро. Страхотно пътуване, страхотна цена и доста обществени пари са обсъдени, са похарчени за парите от Кьон до Париж около 3 часа път, но това е проблем. Може да бъде проблем. В съвременния свят не може да се купи е, такъв път в съвременния свят. 30 години беше така, но вече това не е така. Дори ако си купите това пътуване от един уебсайт, цитират се имената на уебсайтовете, е, това изглежда като една транзакция, но всъщност ще получите два билета. Вие не знаете, но ще получите два билета. Е, тоест, това е нещо сходно на договори. Ако влаковете се движат на време, макар и да има малко закъснение, закъснение, но какво става, ако е, влака ви е, закъсне и пропуснете първа връзка с е, технически, на техническите термини на Обединеното кралство е предсакване. Това всъщност е, е да, аз, обсъ... аз мога да използвам кавички. Ние сме отделно дружество. Вашето закъснение с Deutsche Bank няма нищо общо с нас. Влака ви всъщност е заминал и тези, този билет от 35 125 е, евро не може да се използва, т.е. сега трябва да си купите нови билети по 130 евро с децата, които са над 12 години, т.е. ако искате да стигнете до Брюксел, нови билети. Така че имате избор или още 500 евро да похарчат от джоба си, или просто да се откажат и да си отидат вкъщи. И а, е, а, е, може би а, трябва а, да си платят а, хотел в Париж и трябва да изберат хотел или да си платят да си купят билети. И сега трябва да ви кажа, е, че доста често такива ситуации възникват. Е, примерно има застраховки. Има застраховки за определени е, билети, но това е различна ситуация за различна група хора. Така че още веднъж това е проблема, основният проблем за правата на пътниците. Освен това, ако Deutsche Bank закъснява, те ще получат някаква компенсация 20 евро. Така че трябва да кажа, че риска 480 са евро. Така, до тук. И сега аз съм твърдо убеден, е, че е, е, този регламент, че тази мрежа за конвенция на пътническия транспорт вече не може да работи. Това е конвенция за пътниците. Ако има закъснение, ако си пропуснете връзката, право, вие всъщност имате право да вземете следващия влак. влак. Това е чудесно. Но това е написано преди десетилетия когато всъщност националните железопътни линии могат да ви дадат и е, безплатен билет. Е, примерно, аз лично получих безплатен билет от е, Лондон до Истанбул, но това вече е древна история. Така че защитата не се прилага тогава, когато са свързани два билета. Именно това е, начин, това е начинът по който вие се сменяте влакове. Именно заради това ви трябва защита при връзките. Така че дори и при двата билета, които са защитени, е, това е, всъщност трябва да даде възможност на пътника да пътува безплатно. Но това всъщност е, е, не става. Ако се върнем към монолитичния национален оператор, е въпросът е какво става, ако искате динамичен железопътен транспорт при конкуренция? Проблема ще се задълбочава. С повече оператори, повече отделни билети и повече хора, които използват все повече комбинации, за да пътуват безплатно но аз мисля, че това е доста просто разрешение. Другия въпрос е да се преразгледа регла... въпросната конвенция е, за 21 век. Каква да бъде личната защита за всеки, който иска да пътува безплатно, независимо от това, че му трябва един, два, три хартии, е, опера... оператора или четири оператора. През 2017 година много национални оператора се обединиха и подписаха доброволно търговско споразумение споразумение, което е споразумение за продължаване на пътуването. И е точно това. Аз прочетох, то не е простичко, не е бюрократично, едва ли ще струва нещо, защото когато сте си пропуснал връзката, трябва да има безплатно пътуване, качвате на пътника на следващия влак безплатно, трябва да сте сигурни, че действително има закъснение. И при подписването на това търговско споразумение, това показва, че на практика интуитивно те очакват, че това е в интерес на собствените им железопътни компании. Така че според мен е същностно, за да има европейска мрежа и ако искаме това да остане мрежа, а не е, е, колекция от еднократни оператори, е, този проблем да се реши и да се осигуряват безплатни пътувания на пътниците, независимо от това как, каква е връзката между тях. Председателката, благодаря господин Смит и последния изказващ се днес Господин Ахман, имате думата. Вие сте изпълнителен директор. Благодаря на Европейския комитет на железопътните компании за инфраструктурите. Господин Рике, с гласа си ме разсея. Имате думата за 6 минути. Благодаря. Добър ден на всички. Благодаря за тази възможност да представя виждането на нашата организация, позната като ЦЕР. Това не е цялостната ни позиция. Ще говоря по конкретни аспекти. Кои сме ние? Ние представляваме е, управляващите железопътната инфраструктура в Европейския съюз и не само представляваме железопътните компании, освен това 93% от е, сектора, с прости думи ще ви представя вижданията на отрасъла, що се отнася до правата на пътниците, защото знаете, че пътниците са един от най-съществените фактори за нас. Какво означават тези предложени права на пътниците? Можем да се върнем даже преди 2007 година, когато за първи път бяха въведени тези подсилени права на пътниците. Преди това ние имахме нашата собствена харта за правата на пътниците. Тази харта беше договорена между нашите членове и много от нашите дружества бяха готови да поемат ангажимента да предоставят възможно най-добрите услуги за пътниците. Всъщност всичко останало след това дойде като последващи действия. Ние сътрудничим с представители на пътниците, Европейската федерация на пътниците, например, Европейската федерация на хората с увреждания и други. И ние постоянно провеждаме срещи, за да си създадем представа какво очакват пътниците, клиентите от нас. Ние подобряваме, освен това, нашите услуги, независимо от това дали нещо подобно се предвижда в някакъв регламент или не. Всъщност от интерес за самите дружества е да предоставят по-добри услуги за пътниците. И на този диапозитив виждате какво точно правим. Мисля, че той доказва, че се справяме сравнително добре. Включително по отношение на сътрудничеството с клиентите, включително по отношение на сътрудничеството с изпълнителните органи в държавите и с тях провеждаме срещи от време на време. Всички ние имаме интерес да се грижим за правата и интересите на потребителите и то постоянно. Настоящото законодателно предложение въвежда по-добри права за пътниците. Важно е обаче да не се разклати равновесието. И не трябва да се забравя, че железопътните дружества работят в среда на конкуренция. И както каза самия господин Либерацки, трябва да се намери точното равновесие между правата на пътниците и дружествата, които работят в условията на конкуренция. На последно място с представители на други видове транспорт. На първо място сега, по отделните аспекти. Билетите до крайната дестинация. Радвам се, че комисията казва, че не става дума за задължение, а за даване на точната информация за това какво точно предоставя, предоставя едно такова а, споразумение. А, между другото, знаете, че а, отдавна има предоставяне на услуги в трансграничен план, но сега пазара става все по-конкурентен. Знаете, че представителите на авиацията, например, или на автобусните превози отдавна предоставят такава възможност, която се основава на сътрудничество между компаниите, които осъществяват пътуването. По някой е, път обаче в някои случаи не може да се очаква да се е, предоставя е, определена услуга, особено ако сътрудничеството не е поставено на необходимата основа. Трябва да се предоставят такива билети, но само след като са изпълнени определени условия. Какво правим днес по отношение на подобряването на услугите за пътниците? В регламента се говори за билети до крайната дестинация, за други изисквания. Всъщност ние вече предоставяме така наречения модел на пълната услуга. И билета до крайната дестинация е само част от тази услуга. Ние предоставяме, например, възможности за премахване на техническите пречки, що се отнася до обмена на билети. Ето, виждате как изглежда информацията за връзките е, на различни гари, когато пътуването ще се осъществява с е, различни превозвачи. Примера е от линията Хамбург-Рим. Предоставяме информация е, на пътниците, които по някаква причина не могат да продължат пътуването си. Имаме задължение сега компаниите да извозват пътниците до крайната дестинация, дори и закъснението да не е по тяхна вина, да е породено от закъснение на влак на, на друго дружество. Всичко това съществува, то съществува възоснова на бизнес поразумение. Тези споразумения все още са в един начален зародишен етап в пилотна фаза, но трябва да им се даде възможност да се развият и не би трябвало да се въвежда твърде голяма регулация и би трябвало да се вземе предвид случващото се и случилото се в авиацията и в автобусния транспорт. Благодаря ви. Преди е, да започнем дискусията, нека ви напомня правилата на използвания от нас метод, наречен метод на пинг-понг. Метода на пинг-понга е простичък. При първия кръг от изказвания ще чуем докладчиците в сянка, а при втория кръг от изказвания ще дам думата на останалите членове на парламента. Разполагате с по 5 минути за да ни кажете на кого задавате въпроса, от кого искате да получите отговор. Така че вписвайте се в петте минути, защото повече няма да имате. Освен господин Мюзелие. И то само защото сте пръв. Готови ли сте? Взимате думата, казвате ми към кого е въпроса ви, а след това ще чуем и експертите момент. Госпожа Андерсън. Ние сме докладчици, не може ли ние да сме първи? Господин Либерацки трябва да си тръгне. Но и той няма... И аз искам 5 минути. Аз съм тук на негово име. Господин Либерацки ми махна, за да ми каже, че си отива, но ако го замествате, разбира се, че ще получите неговото време за изказване. Господин Вижле, вие сте любезен, вежлив, така че нека да дадем на госпожа Андерсън 5 минути. Готова ли сте? Старт! На въпроса за форс-мажорните обстоятелства най-напред имам въпрос към представителя на Пътническата асоциация. Може ли да ми кажете, да ми потвърдите, че не ви удовлетворява изключението? Ако има изключение, казахте вие, това ще доведе до правна несигурност и е, съдебни спорове, които могат да се отразят отрицателно на железопътните превозвачи. До каква степен смятате, че това ще е проблем? Пообщ въпрос към господин Лохман. Смятате ли, че ЖП операторите могат да се справят по-добре по отношение на правата на пътниците. Много от железопътните оператори получават субсидии от дълги години от данакоплаците и пътниците. Смятате ли, че те трябва да направят повече за зачитането на правата на пътниците? Смятате ли, че новите ЖП оператори няма да имат проблеми с подобни задължения? Имам въпроси към колегата от Полша. Оправдано ли е според вас да има специфична категория персонал за помощ? Моля? Всичките си въпроси ли да задам сега, председателката? Може да зададете всички въпроси, които пожелаете, но ако искате да получите отговор, трябва да оставите време за гостите ни. Добре, последен въпрос относно хората с увреждания. Защо всички оператори, всички, целият персонал да не бъде обучен? Вие казахте, че има някои специфики при хората с увреждания. надявам се, че не изядох от времето ви за отговор. Добре, кой ще започне? казва председателката. Ще започна аз. Въпросът ви беше за форс-мажорните обстоятелства и регулирането им към настоящия момент. Смятаме, че това е единствения начин да се справим. Няколко сантиметра а, сняг са от а, решаващо значение. Някои държави могат да се справят, други не. Така че нека текстът да остане непроменен. Благодаря ви за въпроса. Отговорът е да, винаги може да се справят по-добре. Това е простичкият ми отговор. А относно финансирането, да, в някои държави, но не във всички има добро финансиране. Има огромна разлика, ако разгледаме ЕС на 15-те и ЕС на 13-те. В ЕС 13 инфраструктурата е в ужасно състояние. Нивото на обещетение е малко, така че ако искате да махнете изключенията и да очаквате и ако очаквате подобрение на предоставените услуги, то тогава ще трябва да направите нещо и едва тогава ще се подобрят нещата в тези държави от ЕС-13. Господин Ожевски, вие ще отговорите ли? Jeśli е, ходжи о е, школения персонелу. Относно обучението на персонала, имаме обучение, което предоставяме на охраната. И охраната придружава хората с увреждания, така че обучението е, пре... е насочено към охранителите. Имаме също и кол-център, Човек може да се обади, е, да каже къде се намира, за къде пътува и може да получи помощ от наша страна. Госпожа Андерсън, още един въпрос. Колегата от Дания, съгласен ли е че трябва да се увеличи, да се увеличат правомощията на националните правоприлагащи органи, защото за потребителите на практика е трудно да защитят правата си и може би те се нуждат от допълнителна помощ. Отговор. Благодаря ви. Увеличаването на правомощията на регулаторите е добра идея. В Дания обаче такъв проблем не съществува, защото националното законодателство предоставя необходимите инструменти за тази цел. Така че този проблем не се отнася до нас, но разбирам питането ви. Край. Времето ви се изчерпа. Продължаваме. Господин Мизолие. Бързичко. Първият ми въпрос към господин Кидор. Вие казахте, че подкрепяте единия билет. Да не забравяме хората с увреждания. Председателката прекъсва. Имате 5 минути, господин Мюзелие, обаче говорите доста бързичко. Ами това е пинг-понг. На пинг-понг се играе бързо. Добре, хайде, зануляваме времето ви и започнете от начало. Вижте колко съм любезна. А откъде да започна сега? Всичко ли да повторя? Та, господин Либор, благодаря ви за презентацията. Разбирам, че вие подкрепяте единния билет, който да даде достъп на хората с увреждания, догари и така нататък. Искахте времето на закъснение да се увеличи от 30 минути на 1 час. Вие подчертахте, че приложното поле на регламента трябва да обхване също влаковете в предградията и, в, и тези на регионално равнище. Защото вие казахте, че пътниците, които пътуват ежедневно, не трябва да бъдат заложници. Как можем да защитим добре всички, които използват тези услуги ежедневни? Дали европейското законодателство в това отношение може само да спечели от повишаването на конкуренцията или не? Вижте колко бързо си зададох въпрос отговор. Благодаря ви. Конкуренцията засилва правата на пътниците. Целта на конкуренцията не е само цел сама по себе си. Конкуренцията има за цел да се подобрят услугите. Така че ако искаме да подобрим резултатите на железопътния транспорт и това да върви ръка за ръка с правата на пътниците, то тогава всички сме съгласни, че трябва да увеличим привлекателността на сектора, за да има още повече потребители. Относно транспорта на местно равнище, бих искал да кажа нещо, господин Мизюле. В правата на пътниците в преразгледания регламент трябва да се включат правата на пътниците а, в предградията и а, регионите. А, метрото и а, трамваите са съвсем различно нещо. А, трудно е а, метрото в Париж или в Лондон да стане достъпно за а, хора с увреждания, тъй като това са а, много стари а, метра. Така че, когато говорим за достъп, имаме предвид зачитането на правата на пътниците и предвиждането на определени обещетения. Аз а, описах различните проблеми, на които могат да се натъкнат а, а, хората. А, хората рядко купуват билече за по евро или две. Те имат абонаментна карта, която струва стотици евро годишно и тези хора трябва да бъдат защитени. Така че нека законодателите да не забравят и тези хора. Благодаря ви, господин Кидор. Въпрос на господин Лохман. Само четири държави членки прилагат регламента от 2007 година в неговата цялост, както и изключенията. Ако този регламент не се прилага еднакво от всички железопътни предприятия от 2009 година натам, защо мислите, че той може да даде добър резултат и да се подобри качеството? Мислите ли, че може да има подобрение от 2024 година? Можем ли да направим така, че всичко да се прилага до 2019 година, а не 2024 година? Станах ли ясен? Yes, uh, although this is a question more to the member. Това е въпрос по-скоро към държавите членки, а не към нас, но от името на предприятията бих искала да кажа, че ние не защитаваме никакви дерогации или изключения – Упоменахме ги само в случаите, в които условията, свързани с инфраструктурата или с подвижния състав, не дават възможност да се предостави качествена услуга на потребителя. Не искаме да пречим на държавите членки да прилагат правилно регламента. Благодаря. Окей. Okay. Donc, il 2019, quoi. Тогава ще ги прилагаме от 2019 година на тема. Така разбирам аз отговора ви. Въпрос към госпожа Хадат. Казахте, че някои европейски държави са особено ефективни в това отношение. В своето предложение комисията предлага всички гари, всички влакове да разполагат с съответния а, персонал. А, колко човека ще са необходими според вас? А, как а, искате да приобщим и хората с увреждания? За какъв процент от пътниците говорим? Как ще се отрази това на трафика в железопътния транспорт? Според Световната банка става въпрос за 15% от населението, а според нас ние представляваме правата на 4 милиона лица в Европейския съюз, които имат увреждания. Свърши ли ми времето или има право на още един въпрос? Още един. Добре. Господин Смит в случай на закъснение или на отмяна, как железопътните предприятия информират пътниците за правата им. Мисля, че е трудно да се информират пътниците в началото на пътуването им за закъснението. Ако продавате е, е определен продукт, е, съпътстван с списък от всички проблеми, които могат да възникнат, едва ли някой ще купи продукта ви. От опит е, виждам, че много от е, хората всъщност не знаят е, какви са правата на пътниците. От персонала не знаят дори това, което се разписва в договора за международен ЖП превоз на пътници. Този персонал не винаги може да помогне на пътниците. Най-добрата надежда, която може да има пътника, е да има възможност да продължи пътуването си, когато има и отделни билети. Нуждаем се обаче от една много солидна основа, за да могат да бъдат защитени правата на пътниците. Благодаря господин Смит, благодаря господин Мюзелие, господин Рот е следващият. Имате думата за 5 минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на гостите ни. Исках много въпроси да задам и към господин Лохман. Като че ли вие не смятате, че трябва е, да има закон относно е, директния билет. Поправете ме, ако греша. Един пример от последния месец ще ви дам. Парламента отива в Страсбург всеки месец. Аз си купих билета в Германия. Двупосочен билет. За съжаление, когато трябваше да се върна вкъщи, закъснях за влака от Страсбург към Германия. Отидох на гарата и поисках да ми сменят билет за Карлсруе. И те ми казаха, не може, защото сте си купил билета в Германия, в Ньой Мюстер. И аз попитах, добре, какво да правя сега? трябваше да имам резервация за следващия високоскоростен влак. Отговора беше, не можем да ви помогнем. Добре, качих се на високоскоростния а, влак. И трябва да ми платят обещетение. Искаме железопътни оператори, които да разполагат с необходимото финансиране за обещетение отговор. Както вече казах, винаги смятам, че нещата могат да бъдат допълнително подобрени. Това също е част от целта на обучението да обучим персонала, който да може да пренасочи човека към следващия влак, ако той си е пропуснал връзката. Ако имате един договор за билета си, това означава, че имате всички права на потребител и може да използвате и следващия влак в случай на закъснение. Ако сте си купил отделни билети, това не е вашия случай, но само обяснявам, ако сте купили отделни билети, не може да очаквате, че ще имате пълна гаранция, освен ако няма търговско споразумение между компаниите да приемат подобна ситуация, ако едната от връзките закъснее. Okay, thank you. I will move on to my next question. Благодаря. В такъв случай пристъпвам към следващия ми въпрос е, към госпожа Дат. Бихте ли казала по-конкретно колко далече бихте искали ние да стигнем във връзка с помощта на хората с увреждания? Може ли да отговорите и на друг важен въпрос, поне според мен? Ако не сте съгласна, е, че възниква въпроса за ограниченията, които тук трябва да изясним. Освен ако не искаме персонала по влаковете да бъде обучен по-добре за здравни грижи. Как разрешавате този въпрос? Аз не мисля, че това е въпрос за висока квалификация или образование, а, а просто да се сложи някаква рампа, за да може лицето да отиде до местото си. Освен това, да може да пътува на същото ниво, както всички останали граждани в Европейския съюз, да си взема влака където искам. Е, примерно, е, понякога трябва да напусна работата си или да напусна конференция поради ограничения във времето. Направила съм резервация, пример за 12.33. Не мога да е, тръгна нито по-рано, нито по-късно. Аз съм ограничена. Дори тук в, в Белгия има рампи, дори в влаковете но ако не направите резервация, дори не можете да отворите вратата, тя е заключена. Така че едва ли е необходимо кой знае какво образование или тренировка, за да можеш да правиш това, за да се оказва съдействие на хора с други увреждания. Просто това е елементарно обучение, за да може всяко лице, което влезе в гарата, да може да разчита на такава помощ. Ако моя асистент може да го прави, мисля, че всеки който се движи свободно, би трябвало да го прави. Да, председат... да, благодаря. Председателката, господин Хамер има думата за 5 минути. А... Това е въпрос към господин Лохман. А, определен процент от пътниците искат. А, 67% от пътниците искат единен билет. А, е, това е уредено във вашата организация. Искате това да бъде задължително, но не и системата да е задължителна. Защо? мисля, че вече обясних. Не, че ние се противопоставяме на принципа. Противопоставяме се на разписване на закон законодателно задължение за е, нещо специфично за железопътните дружества, при условие, че нищо подобно не може видимо да бъде направено в, е, е, автомобилния, в автобусния транспорт или в авиацията. Тоест, правата на пътниците трябва да бъдат свързани с търговската свобода на дружествата. Те са в близка връзка помежду си. Разбира се, че ние искаме да привлечем колкото може по повече пътници. Това е крайната цел. Добре, добре. Но ако ние е, се борим за вашите дружества, ще трябва да се борим това да бъде задължително. Точно това е да. Отговор да. Да, добре, благодаря. Следващия ми въпрос към господин Смит. И така, господин Смит, ако има споразумение или задължително споразумение като цяло, според вас ще има ли повече пътници или по-малко пътници? Какво мислите вие, господин Смит? Аз мисля, че ще има два резултата. Онези, които се безпокоят за това и на които им е писнало да пътуват с влак, е, ще е, получат доверие, те ще бъдат, получат допълнителна гаранция и ще се увеличат продажбите. Но други има пътници, които не се интересуват от това, ще идат до Кьон и ще трябва да платят още 500 евро. Повече няма да се качат на влак и ще кажат на приятелите. Знаете, че когато някой има лош опит, веднага разказвам другите. Ако искате е, железниците да бъдат мрежа и да бъдат мрежа, трябва да направите нещо друго. Във връзка с авиацията. Някой ми каза, че на всички гари в Белгия е, или на между... Е, има международни летища по целия свят. Ако искате да отидете от Лондон, трябва да намеря самолет с един влак до Прага. А докато ако отида с влак, ми трябва три оператора, три билета. Има 120 е, вла... Е, гари и хората трябва да да, да сменят влакове и има много по-големи възможности, много по-големи възможности, отколкото в авиацията. Така че нещата в никакъв случай не са съпоставими. Ако има отделни оператори, които управляват отделни сегменти, трябва да се получи някакво споразумение. Не е необходимо да има е, безплатни билети. Ако има цяла система, която продава билети, е, е, няколко билета като единствена транзакция, транзакция, то това. Но ако е, примерно може да има и гаранции, за да има безплатно пътуване, а не да се окажете на някоя гара. За, от гледна точка на пътниците това е много изгодно пътуване. Въпрос. Е, Форс-мажорни обстоятелства. Е, Федерацията на пътниците. Към вас се обръщам. Добре, форс-мажорните обстоятелства съществуват при е, въздухоплаването. И вие и тях използвате форс-мажорните обстоятелства като основание за жалби жалби, непрекъснати жалби. Докато комисията ни каза, че е, е, във всяка държава след 15 години това ще струва 1,1 милиона евро годишно. Защо сте против е, въвеждането или повторното въвеждане на фосмашорните обстоятелства? Това са е, най-уважителните причини при въздухоплаването, докато в е, Япония влаковете нямат закъснение и няма обещетения. Какво мислите вие по този въпрос? Да. Да, ще отговоря на този въпрос. Имам два отговора. Имам два отговора. Като видите колко е цената, и аз мисля, че единственият начин по който железопътният транспорт ще се подобри е I think force majeure is... Форс мажорните обстоятелства в настоящия си вид според мен са подходящи. Аз не разбирам точно въпроса ви. Also selbst die Kommission ist Европейската комисия се отнася скептично ако предвидим съвсем ограничено определение за форс-мажорните обстоятелства, комисията е, няма да знае дали тези форс-мажорни обстоятелства могат да е, бъдат е, допуснати като правен довод. Е, според мен, форс-мажорните обстоятелства са начин да се упражни натиск върху операторите, именно за да няма закъснения. Да, мисля, че сме съгласни и по този въпрос. Това искаме. Това искаме да избегнем форс-мажорните обстоятелства. Ако вземем за пример Япония, точно това искаме. Ако в Япония даден влак има закъснение, медиите веднага подхващат въпроса докато ако в Европейския съюз има закъснение, можете да пишете вестник от 100 страници всеки ден. Ако трябва да отразите всяко закъснение на влака. Аз много пъти съм ходил в Япония и там винаги ми се казва, че това е нещо уникално. Модела е уникален. Културата е различна клиента е в центъра на всички грижи, какъвто и да е отрязъка, който и да е отрасъла, клиента е крал, цар. Примерно, аз извършвам услуга на Хикс, който оказва услуга на Y и всички искат да работят чудесно. И ако всички брънки по веригата се постараят да работят чудесно, тогава услугата за клиента е чудесна. Председателката благодаря много за този първи тур от въпроси. Сега пристъпваме към втория кръг от въпроси така ще дадем думата на депутатите, които не са докладчици сянка, поради което им се дават две минути за въпрос, тъй като много, депутата, е, са поискали, много депутати са поискали думата. И така, първи въпрос. Благодаря. Имам е, е, кратък въпрос. Той е провокативен и е отправен към комисията. Дали тази преработка на регламента не е твърдо теснограда? Говорим за мултимодален транспорт, за един каса. Има ли смисъл да преразглеждаме правата на пътниците за всеки вид транспорт? Не трябва ли да предвидим защита на пътниците за всеки вид транспорт? Това да стане едновременно. Председателката, хайде, комисията, веднага. Господин депутат, да. Вие сте напълно прав. Е, вярно е, че ние водихме много обсъждания по правата на пътниците при мултимодалния транспорт. Дори предложението на комисията беше Ray and Fly, т.е. железопътен транспорт и въздухоплаване. Но там имаше допълнителни разпоредби при въздухоплаването. Но това предложение не бе прието от съвета. Въпреки това, въпреки това, ние е, е, възложихме проучване, за да стане ясно е, какви бизнес модели съществуват вече в отрасъла, особено за мултимодалния транспорт и доколко е необходима защита на пътниците при мултимодален транспорт. Очакваме резултата от това проучване и се надяваме през е, е, второто полугодие на 2018 година да получим първите резултати и те ще послужат е, за основа на следващите ни решения. Освен това, понеже говорим за делегиран акт, делегиран акт, е, който е обнародван през септември 2017 година по правата на пътниците при мултимоделен транспорт, ние е, създадохме основа за обмен на данни. Това е първи етап. Е, надлежна надлежен обмен на данни. Това е първи етап и в последствие ще помислим за планирането на мултимодалните пътувания но е, за момента още набираме сведения. Така че, накратко, е, ние подхождаме към въпроса от различна гледна точка, но ще продължаваме да мислим по въпроса и за бъдеще, защото при цифровизацията въпросът ще стане все по-чест. Председателката благодаря на представители на комисията. Господин Рикя има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Първо, въпрос към господин Локман. Много говорим за единния билет – мисля, че всъщност зад този единен билет стоят всички проблеми е, на връзката на всички търговски операции е, по е, разписанието, частотата и тарифите. Дружествата си пасят тази информация за себе си, и така че това трябва да се управлява по някакъв начин отвън, както при въздухоплаването. Та при единния билет трябва да се даде възможност на клиентите да се поставят пътя, дружествата и тарифите институциите. Според вас, може ли да се постигне напредък по този проблем? Е, председателката, имате, имате думата за отговора. Доколкото разбирам, става въпрос за евентуално хармонизиране на тарифите пре, между различните дружества. Е, е, и ясно е, че няма да е толкова лесно, защото търговската свобода на дружествата е да определят самостоятелно тарифите. Ако не е това въпроса ви, извинете. Не, въпросът ми е вие представите ли си, че може да стане задължително съобщаването от транспортните дружества, е, както на разписанието, така на услугите, така и на тарифите им, е, за да може както при въздухоплаването е, да може да се прави съпоставка на цените или съпоставка на пътя, който ще се извърви, но това да бъде външна служба спрямо транспортния оператор. Това е въпроса. Да, това вече е изградено. Това споменах, когато говорих за модела за пълна услуга, т.е. да има интерфас за съобщаване на тарифите и на цените, за да може да се определи маршрута и съответно цената, това да бъде обща информация от този, който продава билета. Това е на лице, вече е, се прави, но ще бъде възоснова на търговското споразумение между участващите дружества. Така че е, това е въпрос на търговско споразумение между дружествата, които са сключили това споразумение. Имам втори въпрос. Вие подчертахте колко е трудно да се вземе да се вземе предвид е, транспорта транспорта между общини при дълги разстояния, при регионалния транспорт. Въпросът за, индемни... за обещетението. Не се иска обещетение първо, заради информация или защото е нещо нищожно. Хората няма да тръгнат да се разправят за 5, 3 или 10 евро обещетение. Какво мислите за създаването на фонд? Не, не фонд, извинете е, кредитна сметка. Кредитна сметка за даден пътник, както при Майлз при въздухоплаването, всеки да си има собствена сметка и е, тя да бъде ликвидирана един път годишно. Т.е. да му се натрупва обещетението. Да не иска по 2-3 евро, няма ли да бъде по-простичко да му се създаде една е, кредитна сметка за пътника и да се изчиства сметката в края на годината? Мисля, че това е интересна идея но както при е, много мерки трябва да се види как ще се изпълнява това. Трябва да се види как дружествата ще го приложат на практика. На национално ниво това предполага хармонизация между различните железопътни дружества. Вече има много такива, но ще има все повече и повече. Още веднъж казвам, че градския транспорт е, според мен не трябва да се има предвид, защото билетите са много по-низки. Докато такъв фонд трябва да има предвид редовните абонати на железопътния транспорт. Тези, които имат месечна или годишна карта и тогава е, да има кредит за всеки един от тях при обещетението за евентуално закъснение. Но стига да може да се провери, стига да е прозрачно, може би това е подходяща идея. Председателката, благодаря за отговора ви. Давам думата за две минути на следващия изказващ се. Е, Два конкретни въпроса. Бях докладчик през 2012 година, когато за първи път се заехме с въпроса за единните стандарти в рамките на отделните транспортни отрасли. Естествено, не искахме да загърбваме специфичните характеристики на отделните видове транспорт, с други думи хармонизация до определена степен. Обръщам се към господин Лохман. Правилно ли е предложението на комисията? С правилна насоченост ли е? Смятате ли, че то ще доведе до подобрение и ще се подобри ли положението с нелоялната конкуренция? Отговор. Да, принципно предложението е с правилна насоченост. Опитва се да заличи различията между различните видове транспорт. Естествено, според нас то отива и малко по-далеч, тъй като определя едни и същи принципи за различните видове транспорт. Ние смятаме, че трябва да има промяна на разпоредбите за права на пътниците във всички отрасли и тази промяна трябва да се осъществи едновременно, иначе няма да успеем. Обръщам се към полския експерт. Призовахте за равновесие. Призовахте за различните нива на качество, хармонизация в държавите членки. Казахте, че не трябва да се отива твърде далеч. Как точно да се осъществи това равновесие в рамките на европейското законодателство? Знаете, че то е насочено към всички 27 държави членки. Отговор. Когато говорим за намирането на точното равновесие, трябва да се спомене конкуренцията. Конкуренцията, която властва между различните видове транспорт. Когато говорим за железопътен транспорт, и когато ще въвеждаме правила за железопътния транспорт, то тогава за да може да има равнопоставеност и за да може всички да имат еднакви шансове за развитие, то автомобилния, морския транспорт, например, също трябва да бъдат подложени на същата регулация, да им бъдат наложени същите задължения, на последно място по отношение на правата на пътниците. Това е моя отговор. Не знам дали е достатъчен за вас. И ако ми позволите, един последен въпрос, съвсем накратко. към представителя на Федерацията на пътниците. Относно информацията. Споменахте, че няма достатъчно информация и споменахте, че няма достатъчно информация относно правата за внасяне на жалби или за завеждане на дело. Какво смятате в тази връзка? Това ли е вашия въпрос и към кого е насочен той? към господин Кидо. Господин Кидор. Ще оставя колегата да отговори, аз ще допълня евентуално. Euh, Нека да напредваме. Е- Ако правилно съм ви разбрал, въпросът е следния. Как се получава обещетение? Има ли достатъчно правила в тази връзка? Правилно ли съм разбрал? Жалбите от страна на пътниците. Националните органи за изпълнение всъщност не предоставят необходимите канали, за да може е, пътниците да си получат е, обещетението. Времето изтече. Господин Демес Макер. Благодаря. В предложението на комисията се крият много добри намерения. Трябва да се подобри защитата на правата на хората с ограничени възможности за придвижване, задължения за предоставяне на информация, по-добра защита на правата на пътниците и така нататък. Имам един конкретен въпрос. Преди около година зададох въпроси във връзка с измерването на закъсненията. Как точно се измерват те? Когато гледам резултатите не разбирам как може да се защитят по един начин правата на пътниците. Защо? Защото не се използва един и същи начин за измерване на закъсненията. Нека да бъда малко по-конкретен. Някои страни имат така нареченото 3-минутно правило, други имат така нареченото 10-минутно правило, други държави измерват закъснението само по отношение на крайната дестинация, други взимат предвид междинни е, гари. Има държави членки, които ставят закъснението спрямо броя на пътниците и така нататък. Въобще резултатите в национален план нямаха да бъдат сравнени едни с други. Радвам се, че сега има малко повече мерки във връзка с предоставянето на информация. В моята държава, например, Инфрабел трябва да публикува данни три пъти дневно относно точността. Само, че нямаме е, възможност за съпоставка. Нещо подобно би било полезно за пътниците, тъй като те ще могат да сравняват по по-добър начин и биха знали, знаели а, точно какви права имат в съответните ситуации. Какво смятате съответно относно измерването и системата за измерване на закъсненията? Може би към господин Смит трябва да задам този въпрос или към представителя на Организацията на правата на пътниците. Мисля, че отговора ще бъде неясен, така че определете. Към кого задавате въпроса? Господин Смолдерс, може би. Отговор. Да, точността е един от съществените въпроси. Както вие самия казахте преди минута, в Белгия Инфрабел беше принудена да предоставя по-добри данни, защото нашите очаквания не бяха задоволени. Утре ще разговаряме, между другото, с тях много подробно какво трябва да се направи. На европейско ниво също се разговаря по този проблем, даже в рамките на нашата организация. Всяка държава има своите собствени правила за измерване на закъсненията. Ето защо би било добре може би комисията трябва да въведе подобни правила, как да се измерва закъснението? Защото сме разговаряли с Инфрабел и с СНСБ, за това как да се измерват закъсненията и най-накрая се договорихме, но трябваше да положим много-много усилия. В началото да не бяха готови на компромис. Ето защо първото нещо е да се прояви откритост, да се предоставят данните, за да може да се сравнят те, дори да се сравняват, дори да се събират те по-скоро по различен начин. Освен това трябва да се обяснява какво точно се прави, защото иначе се стига точно до резултат, който вие очертахте. Благодаря господин Вим Ван де Камп. Благодаря господин председател. Има нещо, което за мен е поразително в днешния разговор. Забравяме, че европейските железници са най-субсидираният транспортен отрасъл. Не е честно господин Лохман да казва, не може да ни сравнявате с автомобилния транспорт. Ами не може, да, не може, защото железниците са възможно най-субсидирания отрасъл. Затова ще го попитам следното. Една задължителна система за единни билети няма ли да доведе до по-добра конкуренция? Цифровизацията може да помогне в това отношение и мисля, че този инструмент би бил много полезен с цел да се наложи сътрудничество. Трябва да има сътрудничество в трансграничен план. По отношение на казаното от полския ни гост, мисля, че трябва да кажа, че съм разочарован, защото май вие в Полша залагате повече на инвестициите, отколкото на правата на пътниците. Така ли да тълкувам вашата позиция? Е, може би това е въпрос към господин Олшевски, така ли? Това не е въпрос, така ли? Господин Олшевски, мога да отговоря, ако желаете. Аз съм за инвестициите за благото на пътниците. По настоящем нашето дружество ПКП е, осъществява една мащабна инвестиционна програма, която е насочена към гарите. Ние се опитваме да модернизираме гарите по такъв начин, че те да отговарят на очакванията на хората с увреждания. Искаме да премахнем архитектурните неуредици. Освен това, нашите инвестиции в подвижния състав също са насочени към по-добър достъп за всички категории пътници, за да може да отговорим и на европейските регламенти в това отношение. Благодаря господин Олшевски. Господин Роберт Зиле. Е, прекъсва господин Вин Ван де Камп. Имах въпроси към господин Лохман. Аз не чух този въпрос, казва господин Рике. Какъв беше този въпрос? Може ли да го повторите? Ами значи вие сте единствения, който не сте чул този въпрос. Чакам отговор. Чух коментара, но не и въпрос. Чух казаното за билетите. Аз мисля, че господин Лохман е разбрал въпроса ми много, много добре. И искаме да чуем отговора му и ако може да е ясен. Чудесно, аз обаче не бях чул. Той е чул въпроса ви, но не и аз. Господин Лохман наистина разбра въпроса, само че той не е съгласен с заявлението, че ние сме най-субсидирания отрасъл, защото да не забравяме какви са разходите за опериране на инфраструктурата, инвестициите, които правим и така нататък. Да, можем да наложим. Можем да наложим единия билет до крайната дестинация компетентните органи могат да го наложат. Какво можем да наложим по отношение на компенсацията обаче? Може да наложите нещо, само че нека да напомня, че става дума за два различни пазарни сегмента. Е И сега давам думата на госпожа Арнюету. Благодаря, господин председател. Благодаря и на всички гости. Моят въпрос е към заместника на господин Газо. Извинете, не чух името ви. Много говорим за правата на пътниците и да не забравяме, че това включва и гарантиране на тяхната сигурност при ЖП превоза. Необходимо е да дадем възможност и на държавите да осигурят точен и коректен железопътен транспорт. Брюксел винаги настоява за рентабилност, което води до намаляване на персонала. По този начин се увеличават а, грубостите а, и нападките в железопътния транспорт. Във Франция над 40% от запитаните не се чувстват в безопасност в обществения транспорт. 37% от кражбите се извършват с насилие и голяма част от сексуалните нападки към жените се случват на ЖП гарите няма да се изненадате, ако чуете, че жените се безпокоят, когато трябва да използват обществения а, транспорт. 56% от тях го заявяват и едва 26% от мъжете. Прокрадва се идеята за вагони, в които да пътуват само жени. Въпрос ми е към господин Кидор. този проблем едва ли е само за Франция, но вие как смятате, какво можем да направим в това отношение и как може да упражним натиск върху Европейската комисия? Господин Кидор, накратко ще се опитам да отговоря на този въпрос. Първо, има разлика между сигурност и безопасност. Железопътният транспорт е един от най-сигурните видове транспорт в сравнение с останалите видове на транспорт. А на другият ви въпрос, в нашата федерация ние продължаваме да смятаме, че железопътният транспорт е изключително сигурен. Рядко има катастрофи. Нашата фундация лансира това проучване, което цитирахте и е, 50% от жените заявяват, че се страхуват от сексуални нападки в железопътния транспорт, но и не само. Затова лансирахме кампания за повишаване на осведомеността. Едва ли обаче пътниците трябва да играят ролята на полицейски служители в влаковете – Работим заедно с компетентните органи, полицейските органи и съдебните органи са тези, които трябва да изпълняват своята роля. Пътниците едва ли могат да ги заменят. Госпожа Сеналова за две минути. Ani lidi se zdravotním postižením, my se tomu... Въпросът ми е свързан с пътниците с увреждания. В сряда, следващата в сряда в един часа ще имаме среща с лица с увреждания, конференция, заповядайте, всички сте добре дошли. Въпрос към господин Лохман. Различията между държавите членки са огромни по отношение на предварителното закупуване на билетите. В Чехия, в Германия, в Испания нещата стоят по съвсем различен начин и аз се питам откъде идва тази разлика. Всичко е свързано с волята на държавите членки ли? Различията се дължат на това, че типовете услуги не са идентични в страните, които описахте. Там, където има голяма плътност на трафик, естествено услугите са различни спрямо места, където няма такава плътност. Освен това, всичко зависи от това дали има гари с персонал или без персонал. Ние не се противопоставяме. Аз самия настоявам за подобрение на услугите за пътниците с увреждания, с намалени възможности за придвижване. Ние не настояваме на времето, което трябва да бъде предвидено, когато се е, запазва билет е, за такива хора. Е, искаме да се намалят различията по отношение на предоставянето на помощ. И сега се обръщам към госпожа Хадат, казва госпожа Сеналова. Мисля, че в повечето време става дума за добра воля, защото оборудването на повечето места вече е инсталирано. И не става дума за специално отношение. Става дума за това ние да можем да, обществ... да, да използваме обществения транспорт като всички е, други. Не приемаме обаче да се казва това не е наша отговорност и е отговорност на някого други го. Ето защо трябва да повишим осведомеността относно това колко е важно нас да ни третират като всички други граждани, защото в повечето случаи оборудването вече е на място. Трябва да се знае как се използва то обаче. Госпожа Андерсон, две минути. Благодаря за това, че се изказвам още веднъж. Аз отговарям а, за този доклад в комисията Тран. Освен това съм един от докладчиците в сянка в комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Имаме сериозен интерес в тази област. Един въпрос а, с юридически характер към комисията. Не трябва ли да вземете предвид член 7 и член 12 от договора, все да се гарантира, че има необходимата защита на потребителите по този въпрос и не трябва ли да се гарантира освен това високо ниво на защита. На второ място по отношение на альтернативното разрешаване на спорове, не сте ли съгласни, че от операторите трябва да се изисква да приемат резултатите от альтернативното разрешаване на спорове, без това да оказва въздействие върху вече заложените юридически права на пътниците? Ако от операторите не се изиска нещо подобно, да приемат решенията на альтернативното разрешаване на споровете, няма да имат особени стимули за да приемат альтернативните методи за разрешаване на спорове. Комисията. Благодаря. Права сте. Ние се опитваме да постигнем напредък относно альтернативното разрешаване на спорове и онлайн разрешаването на спорове. По-настоящем обаче не предвиждаме задължителен характер, както вие предлагате. По-настоящем има някои движения, е, не на последно място от страна на организации за альтернативно разрешаване на спорове. Е, тези движения са насочени към сътрудничество, що се отнася до правата на пътниците. Ние обсъждаме новите методи за альтернативно и онлайн разрешаване на спорове. Разговаряме с националните органи за изпълнение, защото виждаме, че не всички хора са еднакво информирани за вече съществуващите методи на действие. И ние препоръчваме използването на подобни нови методи на действие. По-настоящем обаче тези инструменти са относително нови. Има директиви, те обаче трябва да бъдат а, приложени. Колегите ни от Генерална дирекция правосъдие разглеждат а, изпълнението на директивите за альтернативно и онлайн разрешаване на спорове. Вие сте права. Потребителя е в центъра и Генерална дирекция правосъдие поставя потребителя в центъра на своите действия. Заключенията не знам какви ще са, но искам да ви уверя, че ние се опитваме наистина да приложим онова, за което вие говорите. Между другото, така наречения регламент CPC за центровете за защита на потребителите току-що беше актуализиран и сега покриваме не само регламента за авиацията и правата на пътниците в авиацията, но и всички други отрасли от транспорта. Железопътния, автобусния. Това е една следваща, т.е. това е една настояща стъпка, а за в бъдеще ще видим. Искаме да видим какво ще стане с прилагането на тези правила, които са доста нови по, по своя характер. Благодаря ви. Ще помоля колегата Хертук да направи няколко заключителни думи. Не, госпожа Андерсън. Върнете се, моля ви. Така. Е, искам да кажа, че отговорът е много добър, но мисля, че трябва да продължим с мерките. Не, не, става дума за обобщение. Доколкото знам, вие трябва да обобщите. С две думи. Мисля, че дебата беше изключително полезен. Благодаря на всички за информацията, що се отнася до правата на хората с увреждания. Ясно е, че ние би трябвало да се погрижим за тях, да ги вземем много сериозно, особено светлината на новия европейски акт за правата на хората с увреждане. Искам да ви уверя, че всички ние, не само социалистите, ще се погрижим за тези права. Що се отнася до отговора на представителите на операторите, мисля, че някои от тях бяха наистина разочароващи и Вим го каза. Трябва да бъдете много по-положително настроени, защото предложенията, които се правят, са от интерес за цялата индустрия. Пътниците искат да имат увереност, че ще им се предоставят добри а, услуги, когато пътуват с железопътен транспорт. А, и ако вие продължавате да бъдете толкова тесногради, няма да успеем. Става дума за повишаване на доверието. Всички искаме да се премине към железопътен транспорт. Защо да не работим за тази цел? Благодаря, госпожо Андерсън. Благодаря на експертите за това, че ни отделиха от времето си. Всъщност, работата ни те първа започва. Ще имаме възможност да се видим отново. Благодаря ви още веднъж за това, че дойдохте днес тук. Винаги сте добре дошли. Аплодирайте, моля, нашите гости. Е, ви Може да Ръкопляскате също така на лявата ми ръка, която беше изключително послушна, както всички сами е, видяхте. Надявам се, че ще отделиш малко повече време, за да разгледаш целият Европейски парламент и знай, че винаги си добре дошъл сред нас в Комисията по транспорта. До скоро, а сега продължаваме нататък да чуем гледната точка и на Швейцария. Моля гостът да дойде тук при мен. Avec ces See you soon. OK Great. Euh, Dominique, je vais devoir partir à, à midi 10.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 Ако искате а, да си приказвате, моля ви да напуснете залата. Мерси! Благодаря ви. Продължаваме размяната на мнения с господин посланника, господин Бюше. Благодаря ви за това, че сте наш гост днес и за това, че ще ни представите положението в Швейцария. А вие сте директор на Швейцарската транспортна служба, господин Фюгли Сталер, и ще ни говорите за модалния транспорт. Разполагате с 10 минути, в рамките на които можете да споделите с нас вашия опит. За съжаление, аз няма да мога да остана. Господин Реке Първият заместник председател ще ме замести. но със сигурност ще имам удоволствието а, да се видя с вас съвсем скоро. Имате думата за 10 минути за модалния транспорт. На много неща можем да се научим от Швейцария. Госпожо председател, благодаря ви за уводните думи ще се впиша във времето за изказване. Това е нещо типично за Швейцария. А, ще говоря на английски. Това е четвъртият език в Швейцария, така че ще погледнете на нас по малко по-различен начин. От дълго време се опитваме да прехвърлим а, товарите от сухопътния към железопътния транспорт. Ние също участваме в европейската а, политика. Тази политика за смяна на модалността включва три мерки. Първо, нова инфраструктура, нещо на което ще се спра след малко, либерализация на железопътния сектор, нещо, което правим от 99-та година, а днес ще се спра по-специално на теж... таксите в тежкотоварния транспорт, изключително важен инструмент в рамките на политиката за смяна на модела. Започвам с инфраструктурата. Миналата година Открихме доклад, извинете, тунела Дохард, който е най-дългия в света. 2020 година ще открием и третия тунел и тогава между Швейцария и Холандия няма да има разлика, тъй като инфраструктурата, която се използва в Холандия, ще може да се използва и в Швейцария. Важно е да дадем възможност на железопътния транспорт да работи ефективно. Инфраструктурата сама по себе си не е достатъчна. Необходимо е, е да я съпроводим с съответното данъчно облагане. Въведохме такса тежкотоварния транспорт през 2001 година на базата на принципа замърсителят плаща. Тоест, превозвача поема таксата във връзка с превоза на товара. Изчисленията се правят на базата на тежестта, на разстоянието и на емисиите. Таксата е потребителска, което означава, че в крайна сметка потребителят я заплаща. 1,45 милиарда годишно е размера на тази такса. 75% от нея се заплаща от е, швейцарски тежкотоварни автомобили, тъй като те са тези, които най-много циркулират в Швейцария. Една четвърта идва от транзитно преминаващи автомобили. Използваме приходите за финансиране на основни проекти в областта на транспорта, като тунела, за който ви говорих преди малко. Кантоните също получават част от таксата, използват я за покриване на разходи в областта на транспорта, които не се покриват от други източници. Виждате тук имаме три различни категории. Евро 6 която е 30% под първата категория. Тук сме умножили по километрите и по а, теглото. В споразумението за сухопътния транспорт с Европейския съюз сме определили максимум от 325 швейцарски франка за северната част по смисъла на швейцарското законодателство трябва да се покрият външните разходи, като се дава възможност да се надвиши определения таван, но трябва да бъдат взети предвид както швейцарското законодателство, така и споразумението е, в областта на сухопътния транспорт с Европейския съюз. Увеличени тази стратегия доведе до по-ефективен сухопътен трафик. 8,3 тона бяха превозени през 2016 година. Постепенно превозеният товар се увеличи за сметка на броя на тежкотоварните автомобили, които го превозват. Таксата води до подновяване на автомобилния парк. През 2001 година 82% от транспортните услуги се извършваха от категория Евро 1 или 2. През 2017 година едва 1% се извършва от тях. 92% от всички услуги се превозват от категория Евро 5 или Евро 6. Направихме проучване за последствията от данъчното облагане в това отношение и то показа, че са се увеличили потребителските цени. Инфлацията е едва 0,1%. Това се дължи на факта, че паралелно с това се увеличи ефективността на камионите от 40 тона и транспортната цена представлява едва една малка част от общата цена на превозвания продукт. На този слайд виждате, че има масово намаляване на азотните емисии. В синьо са посочените на графиката от 2004 до 2016 година. Виждате, те са спаднали с около 80% тежкотоварните автомобили днес не са основния замърсител. Това се дължи на по-добрите технологии, по-добрата ефективност и на улекотения трафик. При промяната на модела се вижда също така намаляване от 2000-та година насам. 15 години след въвеждането на новия транспортен режим от с въвеждането на тежкотварните камиони от 40 тона и таксата се а, намали трафика. През 2016 година 71% от превозваните стоки са били превозени чрез железопътния транспорт и едва 20% чрез сухопътния. Теж... Можем да смятаме, че нашата политика в това отношение е успех таксата в това отношение намали трафика, допринесе за финансиране на основни железопътни проекти, заедно с мярката относно тежкотоварните камиони, това повиши ефективността, приложихме принципа замърсителят плаща и това се отрази на потребителските цени, но съвсем малко. Благодаря. Председателката благодаря. Флюглистелер за този невероятен нагледен пример, който показва, че когато целите са на лице, цялата машина се задвижва, за да се постигнат тези цели. Незабавно откривам дискусията. Давам думата на колегата Шмидт. Имате думата. Благодаря. Малко ревнувам. Малко ревнувам. Малко ревнувам, като чувам това, което чувам и си признавам. Бих казала, че завиждам. За нас Швейцария е като едноокия сред слепи. Ако погледнем цифрите, от 95-та е, година до сега имаме увеличение от 6,6 до 6,7%. Е, ние Знаем, е, че при е, транспорта на стоки цифрите са малко по-добри, но ако сравним с Китай, с Съединените щати, с Русия, за съжаление изоставаме. Много изоставаме. Е, сухопътния транспорт, въздушния транспорт постигат много по-добри резултати тук. Имам предвид спрямо железопътния транспорт. Това, което представлява интерес за мен е но това, което казахте накрая, а именно а... Nämlich ähm, die, die Gebühren, die man einhebt, auch zweckwidmet. Ähm, Ваш, вашата организация е постигнала чувствителни резултати. Имам предвид а, а, местни данъци, не а, е, е, проследяват се средствата. А, при тежкотова... има, наблюдава се движението на тежкотоварни автомобили, има изместване към железопътния транспорт. Това е в полза на околната среда. Аз обаче имам въпрос във връзка с железопътния транспорт в Европейския съюз. Ако го радикализираме напълно както това стана в въздухоплаването или е, в автомобилния транспорт, именно това е и въпросът в моята страна, а именно Австрия. Ако влезат немски или френски железопътни компании, според вас какво ще бъде бъдещето на железопътния транспорт до 10 години? като имате предвид, че е, ще има е, автомобили, които ще се движат без шофьори, е, че ще има напредък и при тежкотоварния транспорт. Европейски съюз може ли да се получи от Швейцария или Швейцария е изключението, което доказва правилото? Ако 28 страни не могат да постигнат това, което вие постигате, може би трябва да поговорим. Председателката благодаря, госпожо Шмидт. Господин Ван Декамп. Благодаря много, госпожо председател. Преди две години, заедно с Михаил Крамер, аз посетих Рону Паст. Мога да кажа, че бях впечатлен от броя на тежкотоварните автомобили, които прекусяват Бренер пас. Но Независимо от това, има сериозни обсъждания във връзка с а, пътя, който води до а, хотела Годерт. да, обсъждаме въпроса за този път, каквото и да е официалното му наименование. Та, за моя изненада, вие твърдите, че всичко ще бъде готово до 2020 година в този тунел. Но какво имате, какво ще кажете за забраната за достъпа до нея? Ако правилно съм ви разбрал, три четвърти от приходите се плащат от е, швейцарски е, камиони, една трета от транзитно преминаващи. Аз обаче съм очуден. Ако немски камион трябва да достави стока в Швейцария, продължава ли да плаща на вашата компания? Как набирате тази такса за тежките, за тежките, за тежкотоварните автомобили. Има ли граничен контрол? Как нещата стават на практика? Председателката, благодаря. Господин Артур има думата. А, още веднъж искам да ви благодаря. Благодаря за това изложение. Забележително е това, което казват забележително е, когато обсъждате с хора. Аз съм един от тях. Ние, е, ни, ни, на нас не харесваше злопътния транспорт. Той опазва околната среда. Това за нас е бенчмарк, ако мога така да се изразя. До 2020 година звуковите емисии е, при железопътния транспорт трябва да станат обект на ясни мерки. В някои държави членки вече определени стимули се прилагат. Не знам доколко можете да ми предоставите информация, но все пак искам да разбера до каква степен в Швейцария с подобни мерки е, вие постигате това вие по отношение на съотношението, вие казахте две трети спрямо една трета. Имам предвид средствата, които отиват към железопътния транспорт. Може би е, можете да посочите малко повече подробности. Кой какво плаща и колко от определени фондове. Още веднъж ви поздравлявам. Мисля, че това е, трябва да бъде ориентир за нас в Европейския съюз. Председателката благодаря. Преди да дам думата на господин Крамер, господин Фуглистер и господин Бише, извинете ме, извинете ме, знаете моето мнение за швейцарския модел. Госпожа Шмидт каза, че просто ви завиждаме. Аз мога да добавя, много ви завиждаме. Като и Надявам се сътрудничество между Европейския съюз и Швейцария да бъде по-амбициозно, малко по-ускорено. На нас също са ни необходими добра практики, за да може нашето ЖП да се прилича повече на вашето ЖП. Благодаря ви, че дойдохте. Имате думата, господин Крамер. Благодаря. Благодаря от сърце за вашето изложение. Тъжно е. Тъжно е, че толкова малко членове на нашата парламентарна комисия са тук комисията трябваше да бъде представена до 100% и всички държави членки да присъстват. Ние не говорим само е, на думи. Вие не сте членове на Европейския съюз, е, обаче вие отговаряте на целите, които ние си поставихме преди 20-30 години. Има едно преместване към железопътния транспорт. Сега не говорим за нови идеи, а просто трябва да правим това, което вие правите, да копираме това, което вие правите правите всяка година, е, е, всяка страна, където има железопътен транспорт, трябва да го прави. Обаче ние не го правим, защото това не е наш приоритет. А, Ние говорим за три четвърти от приходите, които идват от швейцарските камиони. Значи ли това, че има специална такса, която се плаща за, пробя... за пробег на километри или за тежкотоварни автомобили от минимум 3,5 тона? Не говорим за магистрали, федерални пътища и така нататък. Е, мисля, че тук заплахата са чуждите автомобили, но вие получавате приходи от всички. И след като е толкова скъпо, защо имате и сътрудничество и конкуренция? Едновременно бих казал. А, е, нито един камион е, няма да пробяга 350 е, километра за поръчка вино. Ще бъде много скъпо. Има много празни курсове. Много колеги вече казаха, това ще бъде много скъпо за потребителите и ще има само 0,5 цента от таксата. Ние знаем какво значат празните курсове. Всичко е толкова ефтино тук. Благодаря ви. Добре, сега. нека да се спреми на тунела Годард има връзка за забраната на паралелна магистрала. Кристално ясно е, ние не можем да си представим нещо подобно в Европейския съюз. Да има нова железопътна линия и магистрала едновременно. Вижте е, какво стана в Тюрингерн, в гората в е, Германия. Имаме и тунел, и магистрала. Никога не би ни хрумнало да гарантираме да предоставим подобни гаранции. Благодаря ви за това. Е, вие сте толкова европейска страна. Да, е, без да сте член на Европейския съюз. Та имам два въпроса. Първо, е, вие говорите е, за е, шума до 2020 година. Вече не трябва да има камиони, които да прекусяват Швейцария. Може би и Германия може да копира това и това да се приложи на европейско ниво. Бих искал комисията да каже да, добре, можем да постигнем това и в Европейски съюз. Да постигнем това, което правят Швейцария и Германия до 2020 година аз е, бях критичен, е, след като толкова много ви възхалявах. Но е, в Швейцария се казва, в, в, вие можете да качите велосипеди на камион или на влак но все пак е, преценката още не е направена. Бихте ли повторили още веднъж това, което казахте? Е, е, новите високо, но, тежкотоварни новите IC влакове също вземат а, велосипеди. А, и вие ли ще правите това? Имате 44 милиарда годишно от колоездачния туризъм, повече от круизите. Може ли да подкрепите това? Ще бъде чудесно. Още веднъж ви благодаря. Всичко най-хубаво. Вие се борите за мобилност и за климат. Няма никакво противоречие. Вие показвате, че това става на практика. Господин Кабер, преди е, да е, дама думата на господин Фюгер Шталер, за да отговори, бих искал аз е, да задам един въпрос и да направя една забележка във връзка с финансирането. Тема, която винаги ми се струва много важна е, финансирането на тунела започна много рано. Аз се спомням, че е, преди това вие идвахте да ни запознаете с начина на финансиране. Всъщност имаше няколко е, гласувания, както се казва в Швейцария, няколко допитвания до народа, четири пъти. Освен това имаше различни етапи от такси или специфични данъци за неговото финансиране. Знам, че тази инфраструктура е била предварително финансирана не е толкова и не е само с данъка върху тежкотоварните автомобили. Това е моята забележка. Ще кажете дали ще я потвърдите. Въпросът ми, той е прост. Дали тези удръжки, тези данъци най-напред, доколко се прилага принципа замърсителя плаща? Има ли някаква пропорционалност е, спрямо употребата? Принципа на замърсителя плаща или това е твърдо установен размер на този данък? Втори ми въпрос и държа да получа отговор. Вашия данък е ли Иермаркер? Има ли ушна марка? насочен ли е или е, към проблеми за инфраструктурата, т.е или е, за промяна на транспорта, мобилност и интермодалност, да няма задръствания, да няма шум, да няма емисии на парникови газове. Доколко тази целенасоченост на приходите от данъците са ефективни? Още веднъж ви благодаря. Председателя каза още веднъж ви благодаря. Всъщност имаше няколко неща, които забравих. Преди малко говорихме за правата на пътниците. Кажете ни какви са правата на пътниците в Швейцария. Как се е стигнало до тяхната защита и какви по-настоящем са те. И на следващо място тунела Готхард. Тунела е готов, споразумението беше подписано много отдавна, само че пътищата към тунела не са готови. Според е, Германия тези пътища ще бъдат готови едва през 2043 година и това е ужасно. В Италия се строи само че благодарение на тези 150 милиона швейцарски франка, които вие давате – Значи договора като цяло не се зачита. Какво ще стане? Ще заведете дела срещу другите държави, така ли? Защото тунела работи, само че той не функционира оптимално. Благодаря, господин Фиглистанер. Зададоха ви различни въпроси. Много похвали ви отправиха, освен това. Рядко в Европейския парламент се чуват толкова комплименти, насочени към гости. Значи много въпроси, много комплименти комплименти. Давам ви думата за около 10 на 12 минути, за да може да отговорите на всички въпроси. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички и за похвалите. Ще започна с въпросите на госпожа Шмидт. Вие говорихте за либерализацията. Мисля, че трябва да се разгледат всички въпроси въпроси, свързани с промяната в използването на видове транспорт. Данъците не на последно място в Швейцария имаме открит достъп до пазара. Що се отнася до транспорта на стоки? Той се дава и за железопътния транспорт. Всъщност, различните държави могат да използват много различни е, видове транспорт ние лично се стремим да гарантираме конкурентоспособността и на железопътния транспорт, и на останалите видове транспорт. За да се гарантира конкурентоспособността на железопътния транспорт могат да се предприемат много мерки. Всяка държава има право да решава какви да са те. А що се отнася до положението след 10 години, различните идеи, които съществуват в момента за автомобилния транспорт. Знаете, че има идеи, освен това, 3-4 камиона да бъдат свързани един с друг. Що се отнася до железопътния транспорт, ние вече сме свързали над 40 единици. Много се говори за масовия транспорт и аз мисля, че железниците също трябва да поставят ударението върху големите обеми. Е, железниците би трябвало да изпреварят е, автомобилния транспорт след 10 години, защото когато говорим за превоз на дълги разстояния, много е важно железниците да станат по-ефикасни. И това може да стане благодарение на е, технологиите дали трябва да се получите от Швейцария? Защо не? Ами ние много се учим от Европейския съюз. Ние приемаме много от вашите разпоредби, например по отношение на оперативната съвместимост, онова, което правите е напълно правилно. Имаме нужда от интегриран пазар за железниците в Европа. Ние също много се учим от, Швейц... от Европейския съюз и Швейцария също се стреми към уединение – уеднакряване по-скоро на, на, на разпоредбите. Защото ние няма да спечелим по никакъв начин, ако сме самотен остров. Тоест, добре е да се учим едни от други и да взимаме най-доброто едни от други. Що се отнася до шума и промяната в използването на различните видове транспорт, мисля, че ние можем да дадем добър пример. Господин Ван Декамп и господин Крамер. 2020 година е срока в който трябва да се осъществи е, мярката по маршрута Базел Касъл. Имаме на лице споразумението. Знаете, че капацитета ще се увеличава в зависимост от търсенето, естествено. От дълго време се работи по всички тези инициативи. Междувременно Италия изпревари Германия, що се отнася до връзките, които има с Швейцария и аз съм сигурен, че това ще мотивира Германия. Всъщност става дума за общо европейски проблем. Коридорите, познати като ТНТ, вие много добре ги познавате. Имаме нужда от инвестиции е, в цялата мрежа. Швейцария не може да се справи сама с трафика. Имаме нужда от Бренер, Имаме нужда от съвместни инициативи и от а, съвместни начинания. Сценариите, според мен, не са чак толкова черни, както ги рисува господин а, Крамер. 2043 година, казахте вие. Ние разговаряме с а, Германия, предприемаме мерки мерки, свързани с изграждането на капацитет, с изграждането на подстъпи. Капацитета може да бъде увеличаван зависимост от търсенето. Ние разговаряме с нашите съседи, често се срещаме с тях и мисля, че по този начин постигаме напредък. Господин Ван де Камп попита защо три четвърти от финансирането идва от швейцарска страна. Ами всъщност вътрешният транспорт във всяка една страна е по-голям отколкото транзита. Ние имаме 1 милион камиона, които преминават по уста север-юг. Имаме много, много повече камиони, които пресичат вътрешно Швейцария, отколкото транзитни камиони. И е нормално да се плащат 3 четвърти е, от сумата от е, тяхно име. Господин Крамер, между другото, спомена нещо и в тази връзка. Превозвачите координират е, своите действия. Европа може и да не разбира как точно се осъществява всичко това. В Швейцария Например, има практика по силата на която камионите пътуват 50-60 км, след това стоките се разтварват в разпределителни центрове. Там се прави връзка и с железопътния транспорт. Швейцария не може да си позволи да не използва железниците. Железниците са неразделна част от превоза на товари като цяло. Ние, освен това, разполагаме и с електронни електронна апаратура, която се инсталира в камионите. Някои от чуждестранните камиони също могат да придобият подобна апаратура на нашите граници. По-настоящем има известни промени в тази връзка. Опитваме се да намерим общо европейска, да създадем общо европейска апаратура, която да служи на всички. Що се отнася до шума и онова, което каза господин Ерток? Вече казахме, че в 2020 година вече не би трябвало да има шумни товарни влакове. Искаме да използваме европейската система TSI за железопътния транспорт. Знаете, че това, което се прилага за автомобилите, смятаме да го използваме и за товарните влакове. Т.е. това са европейски мерки, които се опитваме да приложим. Имаме ясни цели в това отношение. Между другото, отрасъла не беше особено доволен в това отношение. Трябваше много да говорим, да ги убеждаваме. По оста север-юг обаче имаме вече много влакове, които са много по-безшумни, отколкото преди. Естествено няма да се успокоим, докато не изпълним 100% предвидени за 2020 година. Преоборудването, финансирането, ние платихме в Швейцария, защото искахме да постигнем целите. Това е свързано, между другото, и с степента на приемане от страна на населението. Нашите граждани също не харесват е, шумните камиони или влакове, които преминават през техните села и градове транзитно. Може да се създадат стимули за развитие, но ако хората откажат да ги възприемат е, и ако не осъществят необходимите промени, се губят много възможности. Между другото, ние сме предвидели много дълги преходни периоди за промяна и като цяло мисля, че се справяме добре и доста успешно. И бихме се радвали много, ако Европейския съюз или поне част от транспортните коридори в него приемат нашите практики. Между другото, ние също много можем да се получим, що се отнася до финансирането. Първоначално смятахме, че всички тези мащабни проекти могат да се финансират от бюджета. В края на годината обаче всеки път ставахме свидетели на това, че ще трябва да се доплаща в следващата година Финансовата комисия на нашия парламент приема много сериозни решения. Тя стигна и до решението за префинансиране и целите съответно се обвързваха с нивата на финансиране или по-скоро нивата на финансиране се обвързваха с постигнатите цели. И в дългосрочен план вече се определя колко точно ще получи под формата на финансиране определен проект. Съответно, може да се налагат данъци предварително. Ние направихме подробни оценки за разходите за железопътната инфраструктура, например, тъй като знаете, че железопътната инфраструктура не се създава от днес за утре. Не може да се каже, че искаме да се осъществи някаква железопътна връзка, например, в следващата година. Трябва да има общ цялостен подход, дългосрочен подход. Става дума винаги за баланс. Винаги трябва да се търси равновесието между наличните средства и онова, което е възможно да се привлече. Министъра на транспорта винаги може да каже, че има нужда от повече средства за железниците, но трябва да обясни защо и ако не може да обясни защо да даде солидни основания, Министерството на финансите просто няма да отпусне тези средства. Трябва да има много солидни аргументи в подкрепа на подобни искания. Господин Крамер спомена за целите е, до 2020 година за намаляване на шума. Вече говорях за тях, що се отнася до велосипедите и до отстъпките в рамките на дългосрочни пътувания, какво мога да кажа тук? Едно от изискванията е влаковете да имат вагони, които да са много функционални, в които да могат да се превозват и велосипеди. Между другото, ако в рамките на ИЦ влаковете не се позволява превозването на велосипеди до Швейцария, защо да не вземете швейцарски влакове, например? Правата на пътниците ние в тази връзка спазваме и приемаме разпоредбите на Европейския съюз. Нашите разпоредби в това отношение много причат на европейските. Искаме нашите клиенти, нашите потребители да имат право, например, да поискат обещетение, ако не им се предлага е, определена услуга. По отношение на казаното от господин Рике и принципа замърсителя плаща. Знаете, че ние имаме плащане по силата на класовете превозни средства. Използваме европейската класификация. След Евро 6 не се предвижда нищо допълнително. За това си заслужава да помислим отново и да видим какви други критерии можем да въведем, за да създадем възможности за подобрение. Мисля, че онова, което осъществявана в момента може да бъде определено като една интегрирана политика, насочена към постигането на конкретни цели. Един сектор е обвързан с друг и съответно се търси постигането на цялостен, на, на поне двоен ефект от въвеждането на мерките. Надявам се, че съм отговорен на всички въпроси. Ако не съм, мога да се постаря допълнително. Благодаря ви. Освен на приходите, важна и твърдостта, с която се прилагат мерките. Конфедерации като Швейцария имат дълъг опит в това отношение. Благодаря ви, ще почерпим вдъхновение от това, което казахте. Благодаря господин Фюгли Станер. Надявам се, че не за последен път сте сред нас. Винаги ви слушаме с голям интерес. Това приключваме тази сутрешното заседание. Ще се видим отново в 14.30. Voilà, à bientôt.